Започваме с подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 март 2016 година и резултати от срещата между Европейски съюз и Турция. Ще дам е, думата първо на представителката на съвета, е, нашата е, добра позната и ние много сърдечно я поздравяваме тук, госпожа Хенис Плашарт. Съжалявам, че се позабавих, господин председател. Не, това е привилегия за вас. Вие имате възможност да използвате този пулт. Благодаря ви, господин председател, за това, че е, имам възможност днес да поговоря за Европейския съвет на 17 и 18 2016 е, година. Той ще бъде посветен и на е, проблемите с беженците, както и на економически проблеми. Естествено ще се спра и на срещата на високо равнище между Европейски съюз и Турция. Първо за тази среща ние постигнахме напредък. Направихме първите стъпки и очертахме мерките за по-нататъчно преодоляване на кризата. Необходим е съгласуван европейски план. Това е единственият начин да излезем от кризата. Нека да ви кажа как проминаха разговорите с турския министър-председател. Миграционният поток е приоритет в програмата и на турското правителство, и на Европейския съюз. На лице е воля за преодоляване на проблемите. Ние се споразумяхме за това, че изключително важно е да се пресече пътя на трафикантите, да се попречи на този очевидно много доходоносен бизнес, но опасен за хората. Е, трябва е, да се предприемат много по-засилени мерки във връзка с преминаването от е, турския бряг към гръцките острови 3 милиарда евро вече са отпуснати за е, беженските лагери и освен това ще се започне с е, нов старт на преговорите, като ще се отворят нови глави. И е, освен това ще се предприемат мерки, е, за да се осигурят по-добри условия за беженците на място. Естествено, е, споразумяхме се и за това, че ще има една е, размяна едно към едно на беженците от Сирия. Естествено, предстои още много работа и е, допълнителни договорености до 17-18 март. Но ако е, Турция е, започне незабавно с мерките и те покажат ефект, най-вече по отношение на пресичането на потока от турския бряг към гръцките острови, ние ще имаме възможност да преминем от един е, неконтролиран миграционен поток към контролираното е, управление на мигрантската криза. Всичко ще зависи естествено от изпълнението на набелязаните мерки. Според е, Европейския съвет е възможно, ако двете страни изпълняват задълженията си, да се постигнат добри резултати. Много важно е, естествено, да определим и политиката ни по отношение на трети страни, защото именно това е, е основният момент и засилването на външната граница на Европейския съюз. В това отношение ние вече сме предприели засилени мерки между държавите членки и Франтекс и те дават резултати. Съветът много се надява, че ще можем в сътрудничество с вас да продължим тези усилия. До края на юни се надяваме, че ще преодолеем до голяма степен кризисната ситуация необходими са усилия и от двете страни. Добра воля е на лице. През февруари Европейският съвет при е, решението да се спазват е, правилата, определени за е, шенгенското пространство. Но междувременно е, ние знаем, че настъпиха промени в това отношение, затова сега е изключително важно да възстановим Шенген на първо място трябва да решим проблемите, свързани с хуманитарната криза и да осигурим преминаването на хуманитарната помощ. Миналата седмица комисията получи предложение от Международната хуманитарна общност за гарантиране на хуманитарна помощ в рамките на Европейския съюз за кризисните райони около Сирия и в Сирия. Съответно ще се наложи да променим бюджета за 2016 година, за да осигурим необходимите средства. Заедно с вас се надявам, че ще отговорим на нашите е, задължения за е, солидарност в рамките на Европейския съюз е, и извън Европейския съюз. Как точно смятаме, че ще се постигнат тези е, цели? Това ще бъде описано в насоките, които вече почти са готови, съществуват като проекти и ще бъдат обсъдени колкото е възможно по-бързо с вас. Мартинският Европейски съвет ще се спре на всички тези въпроси, за да очертае съвсем ясно посоката ние е, ще обърнем особено внимание на е, беженската криза. Е, предизвикателствата, пред които е изправен Европейския съвет, са големи и те не се ограничават единствено до миграционния поток. Те са свързани и с създаването на растеж на заетост. Европа вече е, усеща резултатите от предприятите мерки. Е, е, има възстановяване на економическото развитие, има напредък и по отношение на заетостта, създават се работни места, броят на безработните намалява, но това е само началото. Ние трябва да засилим усилията. Освен това да обърнем внимание на европейския семестър през 2016 година. Всичко, което предвиждаме като мерки за растеж и заето се свързано естествено с изпълнението на мерките по европейския семестър преди две седмици на малката пленарна сесия в Брюксел говорихме за това как съветът ще допринесе за решаването на тези проблеми. Говорихме за растеж, за заетост, за економическо развитие и много се надяваме, че създадената един стратегия за единния пазар действително ще допринесе за постигането на добри резултати. Тя представлява един солиден потенциал, който ще ни позволи да използваме всички предимства, които предлага единния пазар. Естествено, всичко това би трябвало да става на основата на съществуващото европейско законодателство. През март ние ще се спрем и на тези аспекти. Благодаря, господин председател. Благодаря, е, госпожо Хенис Плашът. Давам думата на е, заместник-председателя на Европейската комисия, господин Домбровскис. Е, господин председател, госпожо министър, почитаеми дами и господа. Днес говоря от името на председателя на Европейската комисия, господин Юнкер. Той благодари за политическата реакция на този парламент на най-големите предизвикателства, пред които сме изправени. Така както еврото е един политически проект, който изисква демократична отговорност, така и нашата економическа стратегия изисква политически дебат на всички равнища. В крайна сметка ние ще бъдем съдени от това как може да осигурим бъдещето на нашите народи. И за това европейският семестър не е някакъв технократски а, а, инструмент. И именно за това нашият парламент, както и националните парламенти, играят централна роля в този процес. Също така и при формиране на политиката. Европейският семестър съществува в сложна световна обстановка. Продължава сравнително слабият растеж, а световната економика е изправена пред сериозни предизвикателства, включително забавене на много от нововъзникналите економики, включително Китай, напрежение у нашите съседи и несигурност в световните пазари. 2016 година ще бъде година на възстановяване за целият Европейски съюз. Очакваме растеж от 1,9%. Връща се доверието, ние вече не сме слабият ученик. Заетостта е най-висока от 2008 насам, но тези признаци на напредък не са достатъчни. 22 милиона европейци са все още без работа, половин милион от тях са под 25 годишна възраст. Откак тази комисия започна работа, ние формулирахме ясна стратегия за създаване на работни места, инвестиции, структурни реформи и отговорна фискална политика. Тази стратегия е в основата на всичко, което правим, включително и осигуряване на социална справедливост. Колкото до публичните финанси, бюджетният дефицит, както в еврозоната, така и в други страни, намалява Очевидно в еврозоната очакваме дефицита да намалее от средно 2,2% миналата година до 1,9% тази година. Оздравяване на публичните финанси, намаляване на публичния дълг, държавните дългове имат голямо значение. Не само за пазарите има значение това, но има значение за бъдещите поколения. Днес за първи път нивото на дълга започна да спада. Нека така да продължи структурните реформи са в ръцете на страните членки. Последните доклади страна по страна отправиха явно, явно послание. Ясно е, че в момента съществува възможност за модернизиране на европейската економика. От започването на работа тази комисия най-напред е, реагира на най-големите слабости на европейската економика, именно липсата на инвестиции. С помощта на вашия парламент започнахме инициатива за насърчаване на инвестициите и днес резултатите говорят сами за себе си. През първите 6 месеца Европейският фонд за стратегически инвестиции мобилизира над 60 милиона евро инвестиции в 22 от страните членки. Около 80% допълнително финансиране е фактически капитал, именно това към което се стремяхме. Накратко напредваме, но това сега е момента да отвоим усилията си и да продължим по-нататък. Сега е време, когато сме свидетели на възстановяването, да действат страните членки. И сега стигам до европейският семестър и политическият процес, в който участва и парламента. Парламента трябва да идентифицира риска, да увеличи сигурността и помогне за растеж като се съсредоточава на най-важните приоритети. То има значение за целия Европейски съюз. Миналият месец публикувахме докладите страна по страна. В тези доклади а, са част от нашата политика, много важна част. Анализира се социо-економическото развитие на страните членки, а, така че националните програми да могат да бъдат обсъдени и подготвени в светлината на тези заключения. Общо заето страните членки се борят с дисбалансите, напредват, за изпълнение на специфичните, конкретните препоръки страна по страна. Тези усилия ще помогнат на европейското възстановяване и на конвергенцията на нашата економика. Вчера обсъдихме новият пакет за европейския семестър и решенията за преодоляване на макроекономическите дисбаланси. Главното заключение е, че сега има по-малко страни членки с макроекономически дисбаланс, отколкото миналата година. Това, това значи, че напредваме в реформата на нашите економики и осигуряване условия за конвергенция на нашите економики. От 18-те страни, 6, които бяха анализирани, 6 показаха липса на баланс, други 6 имаха среден дисбаланс, а 5 имаха прекалено голям дисбаланс макроекономически. Там, където продължава голямата задлъжнялост, има, това върви с уязвимост на финансовия сектор. Очевидно, необходими са решителни политически мерки защото по този начин економиката а, става по-уязвима. Необходими са по-нататъчни усилия за структурни реформи, за преодоляване на тези съществуващи слабости. Това няма да е лесно, има и политическа цена, но това е единствения начин за използване на потенциала за растеж на нашите економики и създаване на по-добри социални условия. Системата за мониторинг и сътрудничество – ще помогне на нашите по-нататъчни усилия. Сега ще обсъдим с трите членки тези оценки през текущия месец и следващият месец. Семестърът е още в своето си начало, но вече направихме промени, които ще го направят по-ефективен, прозрачен и ще повишат отчетността. Надяваме се, че това ще се почувства ще съсредоточим внимание си върху заетостта и социалните фактори. Трябва да създадем време и пространство за диалог и да се съсредоточим върху неотложните въпроси. Като публикувахме по-рано нашите доклади по страни, се надяваме за една по-открита дискусия по същество. Спираме се на малък брой приоритети, към които насочваме вниманието на страните членки през следващите 12 до 18 месеца. Препоръките за еврозоната се също разглеждат широката картина и очертават предизвикателствата, пред които сме изправени и необходимите политически решения. Господин председател, почитаеми дами и господа, Европейският семестър е важен инструмент на економическото управление. Той се опира не само на нашият анализ, но също разчита така на прозрачността и отчетността в целият процес. Затова ще се опитваме да усъвършенстваме инструментът при всяка възможност ще водим политически дебат на всички нива, с всички партньори, включително с, партньор, с парламента, с който започваме. Това ще укрепи легитимността на економическото управление. Това ще гарантира нашата економическа стратегия да осигури по-висока заетост, нещо, което хората искат. В заключение да кажа няколко думи за срещата на държавните и правителствени ръководители с Турция през в миналата сед, миналия понеделник. Бяха приети редица мерки, които значително ще намалят потока на нередовните иммигранти. Както господин Давид Оглу каза, Турция е готова да приеме всички нередовни иммигранти, които а, нямат право на международна защита и които са влезли незаконно в Гърция. А, става дума за влизане в сила на споразумението за реадмисия. Също така Турция ще приема и сирийците, които са отишли на гръцките острови и ще им даде възможност те да работят в, в, в Турция, като е, Европейския съюз ще взима емигранти пряко от Турция. Новият план ще ни помогне да се прекъсне сегашната практика, при която трафикантите използват нещастието на хората, като ги превозват в Егейско море. Това е единственият, тогава единственият начин за идване в Европа ще бъдат закон, законните процедури и канали емигрантите трябва също така да получат достойни условия на живот в Турция. Вече започна финансирането на пързите проекти. Съответните финансови инструменти също трябва да бъдат допълнени до 2018 година. По отношение на либеризиране на визовият режим с Турция, ще ви кажа това, което подчерта председателят Юнкер – това ще зависи от това доколко Турция ще изпълни своите ангажименти. Същото въжи и за отварянето на нови глави в предприсъединителните преговори. Подробностите ще бъдат разработени до следващият Европейски съвет на 17 и 18 март. Европейските ръководители също приветстват новата пътна карта на комисията, която ще започне да функционира до края на тази година. Тя включва укрепване на външните граници, прекратяване на подходът на парче и усиливане на всички контролни механизми в Европейския съюз. Тази пътна карта се нуждае от подкрепата на така наречените фронтови страни в Европейския съюз. Миналата седмица комисията прие предложение за нов извънреден инструмент за спешна помощ ръководителите на европейските страни призоваха той да бъде прият на следващия Европейски съвет. Бюджетните органи ще играят основна роля в изпълнението на това предложение. Затова комисията ще предложи в спешен порядък коригиращ бюджет за 2016 година нуждите се оцеляват на 300 милиона и 200 милиона за всяка следваща година, 2017-2018 година, допълнително. Съществуващите хуманитарни програми няма да бъдат засягани. Господин председател, комисията работи за да гарантира сигурен, координиран отговор на Европейския съюз на съществуващите предизвикателства. Надяваме се, че в това ще ни помогне и Европейският парламент. Благодаря, господин Домбровски. Е, започваме с е, разискванията. Господин Вебер, НП. Господин председател, е, госпожо Хенис Плашарт, като наши бивши колеги, е, ви поздравявам много сърдечно тук. Е, да, е, по отношение на вашето място, да, имате все пак малко повече екстри, отколкото при нас. Хубаво би било, естествено, да ви се сервира и едно кафе. Но някой ден може да разменим местата, както се казва. Хубаво е да се потърси едно конкретно и всеобхватно решение на проблемите, но ето, че вече се вижда пътя. Хубаво е да се постигне с Турция въпросното споразумение и аз мисля, че сме на добър път, за да се спре пътя на трафикантите и към турския бряг, и от Турция към Гърция. Е, хората, които през последните дни е, пристигнаха в Идомени, е, не могат да останат при тези условия. Там трябва да се потърсят начини да помогнем на хората. Чудесно е, че срещата Европейски съюз и Турция донесе резултати. Два милиона и половина са беженците в Турция, 9 милиарда са сумите, които са необходими, за да се създадат малко по-прилични условия в тази страна. А европейците до този момент като че ли се правеха, че не виждат. Крайно време е да променим нашето отношение към положението в Турция. И същевременно, когато става дума за партньорство с Турция, наистина става дума само за партньорство, а не за поставени в зависимост от Турция. Не можем да говорим така да се каже, с инструментите на натиска. Не можем да позволим да ни се казва, ето вижте колко много беженци можем да ви пуснем ние в Европа. Не, става дума за партньорски отношения. Европа трябва да се постарае сама да защити надежно външната граница и ако трябва е, да се изградят и е, ограждения по границите, въпросът е да имаме една сигурна външна граница. И това се отнася и за Гърция, и за Италия когато става дума за визовия режим и за визовите изисквания на Турция, трябва да бъдем по-критични. Ние сме готови в НП да говорим, да седнем на масата, за да поговорим по визовите въпроси, но това не означава, че непременно ще се съгласим с всичко, което се поставя на масата от другата страна. Да, много често топката не е точно при нас, а топката е в Турция, в Анкара, защото когато става дума за спазване на срокове, можем да намерим грешки и от другата страна. И в никакъв случай не бива да се е, изхожда от положението е, на зависимост или е, просто защото ни притискат. Не, не сме съгласни на това, готови сме обаче да водим партньорски преговори. Финансовите средства, които отпускаме, трябва наистина да е, стигнат до местата, за които са предназначени. И ние трябва да контролираме много добре пътя на парите е, естествено ще трябва да направим и необходимото за Гърция и е, да е, е преведем съответните средства и на гръцкото правителство. Партньорство. Да, е, миграционните проблеми са е, проблеми за всички нас и ние трябва да ги решаваме заедно. Но когато става дума за пълноправно членство на Турция, това вече е съвсем друга тема. Темите са съвсем различни и трябва да ги разглеждаме по-отделно. Моята политическа група продължава да бъде скептична към пълноправното членство на Турция. Но трябва да заявим съвсем ясно на Турция, ако тя желае партньорство с Европейския съюз, не бива да се отдалечава от Европа. А събитията в последно време в Турция показват, че има какво да се направи в това отношение. Е, един е, опозиционен вестник е, е закрит. Хората са подложени на репресии. Правителството очевидно върви по пъти, който го отдалечава от Европа. Европа е, трябва да е, бъде сигурна, че Турция желае действително партньорството и желае да се приближи до Европа, а не да се отдалечава. Е, трябва при всички положения да се обърнем с призив към всички държави и те да заявят съвсем ясно на турското правителство не отдалечавайте Турция от Европа. Господин Добравски, с, с економическите въпроси, за които вие говорихте, би трябвало всъщност да са в центъра на вниманието ни и на съвета на 17 и 18 март. Ние се нуждаем от реформа, ние се нуждаем от намаляване на безработицата, от запазване и създаване на работни места, от економически растеж Надявам се, че действително сме на добър път и съм уверен, че ще постигнем добри резултати. Благодаря ви. Нека не се отклоняваме от този път. Председателя на социалисти и демократи, господин Питела, има думата. Благодаря, господин председател. Искам да кажа добре дошла на колегата Хенис Плашарт. Стана дума за споразумение, но не мисля, че ние сме стигнали до споразумение. Ясното послание е, че европейските ръководители вече не знаят какво да правят. Хиляди и стотици продължават да напускат Сирия, а би трябвало да се разбере съвсем ясно, че тези хора за мъже, жени, деца. Това не е някаква стока, това не са само бройки. Така че споразумението не бива да се превръща в някакъв пазарлък. Свободата не подлежи на договаряне. Вижте какво се случи с вестник Заман. Аз мисля, че председателя Шулц и Европейския парламент бяха абсолютно прави да заклеймят случилото се. Разбира се, положението на кюрдите също трябва да се има предвид, но не бива да бъркаме преговорите с Турция, с преговорите за присъединяване на Турция и либерализирането на визовия режим – Особено важно е Турция да направи всичко по силите си, така че комисията на свой ред да отправи предложение към парламента и ние да вземем своето решение. Трябва да бъдат заделени и средства за бежанците в Турция, но не някакъв празен чек. Ние очакваме в замяна зачитане на правата на човека, прилагане на Женевската конвенция, добро отношение към бежанците в лагерите. Не бива да забравяме и Гърция. Гърция не може да се превръща в клетка за бежанци. Има вход, но няма изход. Много е хубаво, разбира се, да се оказва хуманитарна помощ, да мислим за механизмите за преразпределение на бежанците в държавите членки и тук вече решението е взето. Но ние трябва да сложим край и на всички нелегални маршрути, не само през Фиром, но също така и през Албания и България. Знаем, че събитията по тези места се отразяват и на нашите страни. Европа би трябвало да поеме водещата роля. И ние разчитаме на госпожа Могерини. Това е сериозно предизвикателство. Ние не искаме да живеем в една постоянна криза, независимо дали става дума за Турция, Русия, или други страни. Не може европейските проблеми да се прехвърлят на главите на други страни. Крайно време е държавите членки да поемат своите отговорности, да сключват решения с задължителен характер. В противен случай европейската цивилизация ще загине. Ние трябва да възстановим своята морална сила и достоинство. Благодаря. E за ЕКР давам думата на господин Камал. Миналата седмица Доналд Траск отправи много ясно послание към потенциалните нередовни иммигранти. Той каза, не идвайте в Европа, не вярвайте на трафикантите. Най-накрая един европейски лидер, който се опитва да счупи, а, прекъсне веригата на нелегалната емиграция, защото това ще даде възможност на нашите страни да насочат вниманието си към помагане на бежанците, които заслужават закрила. Но нека бъдем ясни. Нашите врагове не са бежанците, които бягат от война, от конфликт и преследване. Наши врагове не са нередовните иммигранти, които идват през безопасни страни, през сигурни страни и разбираемо търсят по-добър живот. Нашите врагове са трафикантите, които се възползват от нещастието на тези хора. Изоставят ги посред морските вълни. В понеделник ръководителите на Европейския съюз включиха споразумение с Европейския съюз. Но се надявам, че това ще има, от това ще има полза, но имам редилта резерви. Първо самият процес. Виждаме също така, че има един-двама ръководителите, които разговарят с Турция от името на Европейския съюз, без да се консултират с всички останали. Второ, питам се, доколко това ще бъде практически възможно, дори в трудните условия, пред които сме изправени. И трето, тревожа се, че заместваме една, един миграционен натиск с друг, като дадем безвизов режим на Турция, без да сме обмислили какви ще са последиците от това. И четвърто, как ще бъдат използвани тези 6 милиарда? Ще бъдат ли е, тези суми свързани с постигане на определени цели? Или би било по-разумно да използваме а, е, тези пари а, е, а, самите ние за решаване на проблемите? Всички, които вярват в свободата на печата, трябва да се тревожат от това, което стана в Турция с вестник Заман. Ако трябва да работим с Турция като приятели, като приятели трябва да бъдем и откровени с Турция. По отношение на това колко реалистично е да се очаква пълно членство на Турция в Европейския съюз. Трябва добре да разбираме, че не можем да започнем да контролираме тази криза, без да се разбира добре, че няма вълшебно средство, с което, разковниче, с което да решим всички проблеми. Направихме вече грешки, нека да не ги повтаряме. И ако не можем да спрем изцяло бежанският поток, трябва да покажем, че нашите граници не са пропускливи. Трябва по-бързо да започнем да връщаме онези, които нямат право да бъдат при нас. Трябва да регистрираме всички, които пристигат. Трябва да пратим кораби в Бяло море, които да предотвратят действията на трафикантите. И дали трябва да преразглеждаме Дъблинското споразумение в условията на криза или трябва да видим как по-ефективно да работим и да помогнем на онези, които чувстват най-голям натиск. Е, и страните, които вече не прилагат Дъблинското споразумение. Да, съществува хуманитарна криза, но европейските политици ще направят голяма грешка, ако а, се опитват да прилагат член 78 на договора, както виждам, че някои се опитват а, да препоръчват. Вече а, много пъти а, а, се спомена моето име. Надявам се да не го споменавате и на сън. Но трябва да ви кажа, че искам да се обърна към вас. Не дейте да се опитвате да бележите политически точки, а да се опитаме всички да работим заедно, за да намерим отговор на проблемите. Няма разковниче, няма, не може да има инициативи, които да са само с политически дивиденди като цел. Защото дължим това решение на нашите граждани и на нещастниците, които имат нужда от него. Нека помогнем на фронтовите държави да поемат своята отговорност и да дадат послон на онези, които наистина е, бягат от е, война и се боят за живота си. Господин Камал, господин Еверич би желал да ви зададе въпрос. Приемате ли? Да, да, с удоволствие. Uh, um всички е, членове на ЮКИП е, в момента се обадиха, искат да ви зададат въпрос, но давам думата само на един. Да, вижте колко съм добър като председател, давам ви възможност. Благодаря за това, че ми давате думата за въпрос. Сигурен съм, всички искат да разговарят с господин Камал. Последния път, когато говорихме, ви зададах въпрос за Турция и вие а, е, а, е, а, противоречихте на позицията, която а, английското правителство от много години взима по отношение на Турция. А, дали сега а, бихте осъдили така доста съмнителната сделка, сключена с Турция? А, фактически застанахме на колени пред Турция, и, като я молим тя да реши нашите проблеми. Господин Еберич, или сте голям оптимист, или сте наивен, ако а, се надявате, че аз ще стана тук и ще критикувам ръководителя на моята партия, мини нашия министър-председател. По-хубаво идете, изпийте едно кафе и помислете малко повече по този въпрос. Но какво ще мога да ви кажа? Вие също го критикувахте по отношение на преговорите, които той води с Европейския съюз. Нито един наш министр-председател не е направил повече за отношенията ни с Европейския съюз от сегашния и това, затова трябва да му се отдаде дължимото. Добре, а сега Давам думата на председателя на либералната група. Господин председател, разбирам, че ми се забранява дори да погледна господин Камал. Аз съм малко очуден, господин Камал, тъй като принципно съм съгласен с критиките, които отправихте към предложението. Всъщност, практическите и технически договорености с Турция не знам доколко помагат на е, световните ни задължения. Става дума за един механизъм, при който ние си прехвърляме проблема – и всъщност по този начин даваме ключовете към портата на Европа на Турция, на наследниците на Османската империя, на самия Ердоган. Той ще е този, който ще решава кой да влезе в Европейския съюз. За какво става дума в това споразумение? колективно се блокира входа на Европейския съюз за сирийци и други. Турция индивидуално ще решава кой е бежанец и кой може да влезе при нас, като ще има замяна едно към едно. Може един сириец да влезе, но някой афганистанец, например, който бяга от Идил в Афганистан, няма да може иракчани също няма да получи позволение. Трябва да ви кажа, че аз съм на страната на господин Камал този път. Споразумението е много проблематично, тъй като става дума за колективно връщане. Това е колективно връщане. Според мен това е забранено от Женевската конвенция. И още нещо. Турция, както знаете, много лошо си изпълнява задълженията по конвенцията. Тя не е и ратифицирала много от протоколите по конвенцията. Например, Турция предоставя политическо обежище на Сирия, защото страната трябва да е член на съвета на Европа но не се предоставя обежище на жертвите на вътрешни граждански конфликти, като тези в югоизточна Турция. Мисля, че това е огромен проблем. Ние се обръщаме за помощ към страна, която всъщност не е приела всички протоколи на Женевската конвенция, но ние искаме да работим с тях – това правим ние. Мисля, че тук има голям проблем. This, this... Uh, на второ място. Аз разбирам основанията, господин Домбровски ги повтори тази сутрин. Ние искаме да спрем каналджиите. Само така ще спрем трафика на хора. Но аз не съм съгласен с това разбиране. Мисля, че ще се случи точно обратното, като намалим възможностите за влизане в Европейския съюз и ги ограничим до такава степен, че Турция индивидуално ще решава кой да влезе, какво ще се случи? Отчаяните бежанци ще търсят альтернативни маршрути и след няколко седмици аз ви уверявам, че пак ще говори в парламента за подновяване на маршрута Лампедуза, маршрута Албания, България и проблемът няма да бъде решен, защото той няма как да се реши от някой друг. Не може да се реши от трета страна, трябва да се реши от нас, Европейския съюз. Mrs. Затова и аз ви призовавам, господин Домбровски, да направите необходимото. Първо, вземете решението за европейската брегова и гранична охрана. Чудесно е, че има напредък, но защо не използвате член 78, параграф 3 от договора? Той ви дава възможност за неотложни действия при приток на бежанци в Европейския съюз, приток на мигранти също така. Вие нямате нужда от разрешението на съвета, може да стъпите върху договора, направете го с бреговата охрана е, на Турция и Гърция. На второ място. Колко пъти още ще чуем за тези 3 милиарда? Освен това, държавите членки могат ли да ги платят? И освен това, те се плащат, но трябва да постъпят направо в лагерите, а не в ръцете на турските власти или НПО-тата. Бежанците идват при нас, защото им се налага да оцеляват с 7 долара на месец. Това е истината. И накрая ние трябва да променим дъблински регламент и системата за обежище, това казвате. Но ние нищо не променихме, ние просто включихме и Турция в дъблинската система, вместо да променим дъблинската система веднъж за винаги, така че да има справедливо разпределение между държавите членки. В началото си казах, добре, може би споразумението ще помогне, но колкото повече го анализирам, толкова по-скептично се настройвам. Госпожо Плашарт, обърнете се към господин Таск, нека поправи този вариант, нека го направи наистина европейски. Благодаря, господин Ферховстед. Колегата Грапини желая да ви зададе въпрос, господин Ферховстед. Приемате ли? Domnule președinte, uh, este... Благодаря, господин председател. Господин Ферховщад, вие сте недоволен, това пролича, но нека ви задам следния въпрос. След казаното от заместник председателя, смятате ли, че ние имаме всъщност някаква ясна последователна програма? Заместник-председателя каза, че шенгенската зона ще бъде изолирана до края на годината. Нормално ли е това? Ние имаме нужда не от удържавания по 3 или 6 месеца от истински проект. Европа се разделя освен това на две категории – тези в Шенген и извън Шенген. Преди да отговори господин Ферховстат, бих искала да обърна внимание на госпожа Грапини. Когато говорите толкова бързо, има проблеми с превода. И затова, колеги, настойчиво ви моля да говорите в темпо, което е съобразено с устния превод. Аз всъщност не разбрах въпроса. Нещо имаше за Шенген, за извън Шенген трябва ни наистина съвместно решение. Не става дума само за Шенген, но това е като еврото. Започнахме с създаването на еврото, без да създадем европейска хазна. Същото е с Шенген. Създадохме Шенгет и изведнъж се сетихме, че нямаме е, брегова и гранична охрана. И сега, вместо да научим урока, казваме, турците ще ни решат проблема. Не, ние трябва да си поемем отговорността и вън и извън Шенген. Доста обширен отговор дадохте на въпрос, който не бяхте разбрали, господин Ферховстат. И така, сега давам думата на госпожа Цимер, Обединена левица. Господин председател, госпожи и господа, колко мизерно изглежда Европейския съвет. И да, в понеделник се срещат председателите, министър-председателите с шефовете на институциите. И е, основният събеседник е министър-председателя на Турция и се прави една, е, бих казала, отровна сделка. Прави се сделка с основни права, с хора. Не може да се търгува с тези неща. Никой не може да си позволи да търгува с хора и с човешки съдби. Дори и Европейския съюз не може да си позволи такова нещо. И беженците не бива да се определят по национален и регионален критерий. Това е в противоречие с международното право. Сещам се за хората, които чакат в идомени. Отказва им се достъп до Европа, до Европейския съюз. Така ли ще продължаваме? Никога не сме били толкова отдалечени от едно общо европейско решение, както днес в понеделник се говори, че се прокарва пътя към общия европейския подход, но всъщност държавните и правителствените ръководители е, търсят пътя, съобразявайки се единствено със своите национални интереси. Предпоследния съвет е, реши, е, че границите няма да се затварят. На следващия ден се затвориха граници. И така, в понеделник се каза, да, на път сме да решим проблема и след това отново затваряне на граници. Гърция. Хубаво е, че комисията предлага нов инструмент за предоставяне на хуманитарна помощ, за да се подпомогнат и международните хуманитарни организации и служби. Но това не променя нещата. Това не решава проблемите. Гърция е, е в много тежко състояние и наистина се налага солидарност. Аз знае много добре какво означава изграждане на стени и ограждения и затваряне на граници. Преживяла съм го. И трябва при всички положения не само да декларираме, не, никой не иска да дестабилизира Гърция. но представете си, очаква се от Гърция да издържи на натиска, да издържи на тези критични времена. Това е цинизъм, пар екселанс. Турция, който тръгне е, е, по свирката на Турция, всъщност е, се предава ние в крайна сметка не сме категорично против пълноправно членство на Турция, но е, трябва да се е, изпълнят всички критерии, а тези критерии не са изпълнени влизаме в сделки с една а, държава, която всъщност е готова да пуска военни части, да прави сделки с съмнителни а, субекти, да бомбардира, а, ако трябва, Сирия, която репресира и потиска хората в собствената си страна. Не бива да правим сделки с тези хора. Благодаря. Господин Ламберт, зелените. Благодаря, господин председател. Морален фалит. Ето какво а, ми идва на ума във връзка с понедел... съвета от понеделник. Защото а, фактически постиламе червен килим пред една страна, която а, затваря журналисти, която потъп погазва демократичните права и бомбардира собствените си граждани. Морален фалит, защото как ще премерим начина по който бъдат посрещани хората, които бягат от война? Ние, ние говориме за а, а, хора, които имат право или нямат право нови визов режим, безвизов режим, ускоряване на преговорите, какво ли не обещаваме? Защото а, има някои, които не искат тези хора да идват при нас. А, подкрепят като че ли митът за една бяла християнска Европа. За да не говорим а, за онези, които а, така цинично се крият зад именно тези. А, и затова а, Надявам се, че едната седмица ще бъдат приети решения на висотата на нашите правни и морални ангажименти. Трябва да създадем сигурен, законен път за влизане в Европа, на този път не може да бъде само за сирийците. Онези, които бягат от Афганистан, където също бушува война. Не можем да имаме е, квоти за хората и да ги връщаме в Турция. Всички беженци, всички, които имат е, нужда от, засло, от е, закрила, имат право на това. И ако намерим 3, 6 или не знам колко милиарда, е, за да ги дадем на Турция, трябва да кажа, че Европа може да прави най-малкото също толкова, за да ги приема бежанците тук. И за това искам да кажа. А, а, а, става дума за един минимален а, процент от нашето а, от нашето население, които са беженци. Да не говорим за Ливан и страни, други страни, които приемат огромен процент от населението си като беженци. Трябва да бъдем решени а, да изпълним своите задължения, защото а, Турция а, е економически и в политическо отношение уязвима и не може да разчитаме изцяло на нея. Успеха на подобна политика предполага, че ние в Европа трябва да работим заедно. Искам да се обърна към две страни. Госпожа министър представлява Холандия. Ще запомня, че вашата страна е родина на политическия либерализъм. И затова Холандия приема беженци от цяла и приемала беженци от цяла Европа. И а, а, а, а, затова а, а, а, министър-председателят а, с а, право а, каза това, което беше длъжен да каже. А също така а, а и Франция трябва да поеме своята, а, своята отговорност а, като родина на правата на човека. Е, и ще приключа със следното, господин председател. А, Качински, Орбан, Оморадо, Пегида и други подобни, които искат да превърнат нашия континент в една християнска крепост, искам да кажа нещо, което бе казано преди 18 месеца. Трябва заедно да решим мигрантския проблем. Европа а, може да реши проблемите с иммиграцията. Първо, ако тя приеме необходимото законодателство, което същевременно, едновременно защитава правата на европейските граждани и правата на иммигрантите. Това първо. Второ, да се приеме смела, конкретна политика по отношение на страните, от които идват е, мигрантите. Необходимо е, е да се бориме както с причините, така и с последиците защото онези, които градят стени, а не мостове, не са християни. Необходими са ни мостове, а не стени, дами и господа. За това ще приключа. E за Европа, за свобода и пряка демокрация, председателят господин Борели. Благодаря, господин председател. Отново сме в ситуация, която е, доминира във всички дискусии и в днешните разисквания. Миграционната криза, е, беженците. Е, трябва е, да се изправим пред предизвикателствата и трябва да признаем, че е, досегашните усилия не бяха е, ефективни и резултатни. Не успяваме да се справим с проблемите и не можем да стабилизираме ситуацията, не можем да осигурим спокойно преминаване на онези, които се нуждаят от обежище и да успокоим и нашите собствени граждани. Трябва да проявим повече разбиране за проблемите и на хората в Гърция, и в е, е, останалите е, директно засегнати от кризата страни. времено е, още не сме излезли от финансовата криза и естествено овладяването на беженската криза изисква пари. Това в крайна сметка осложнява процеса. По тази причина всъщност сме като парализирани желаем да направим нещо, но почти нищо не правим и е, е, няма стъпки напред и в крайна сметка Европейския съюз се намира в положение, в което не може да се държи адекватно спрямо едно правителство като турското, което потъпква свободата на печата, свободата на словото, което не спазва основните права на гражданите в своята страна и също времено ние сме, се виждаме принудени да правим сделки с това правителство. Ние ние сме пряко избраните представители на нашите граждани и сме е, задължени да осигурим едно добро бъдеще за гражданите на Европа трябва отново да си припомним за всички ценности на Европа. Ние сме в пространство на сигурността, на правото, на основните е, граждански свободи и права. Е, трябва да си спомним, че това са нашите ценности, защото в момента като че ли сме на път да ги забравим. Турското правителство е, в крайна сметка не се съобразява с, с е, свободата на словото, с гражданските свободи и ние въпреки всичко се правим, че там няма проблеми. Не толкова милиони е, граждани живеят в Европейския съюз. Е, в крайна сметка, през 2015 година става дума за около 2-3 милиона беженци. Не може е, с толкова много стотици милиони е, граждани в Европейския съюз действително да е, позволим да се дестабилизира обстановката, само защото идва 2 или 3 милиона. И също времено в Турция не се създават необходимите условия за настаняване при едни достойни за човека условия в лагерите. Трябва да помислим и по тези въпроси и естествено да действаме активно. Господин Борели, господин Анеманс иска да ви зададе въпрос. Приемате ли? Господин Анеманс, имате възможност. Да, колега, имам въпрос към вас. Слушайки ви, осъзнах а, а, разликите между а, а, вашите виждания за миграционната политика и тези на ЮКИП. сега, а, що за партия в крайна сметка а, вашата Европа за свобода и пряка демокрация? А, преди месеци още казах, че ние сме разделени по отношение на миграционната политика, но а, някои от моите опоненти в момента не присъстват. Благодаря, госпожа Люпен има думата сега. Уважаеми дами и господа, истината е жестока. При последните преговори Турция-Европа премьерът Ердоган всъщност наложи своя диктат върху Европа. Още веднъж това ни напомня за някаква голяма безформена медуза. 3 милиарда евро, за да се овладее мигрантския поток. Това се искаше преди, а сега се искат 6 милиарда. През януари 2006 година имайте предвид, че имаше два пъти повече дошли от Турция, отколкото 2015 година. Ердоган всъщност шантажира Европейския съюз. Той иска да няма визии за неговите граждани, те да могат да пътуват в Европейския съюз, да се ускори присъединяването на Турция към Европейския съюз като компенсация за неговата липса на сътрудничество. Същевременно това не решава проблема, а създава един постоянен приток на бежанци. Господин Ердоган, освен това, всеки ден ни показва, че не си е научил уроците и едва ли е най-моралният човек, но за това пък има огромна мощ. Мината седмица едно издание в Турция пострада полицията на Хлу там хората бяха подложени на всякакви атаки, включително и със сълзотворен газ. Там, освен това, действат Алкайда и Дил, Турция обстреля и руски самолет. Всичко това обаче се загърбва от Европейския съюз ние виждаме, че външната и вътрешна политика на господин Ердоган търпи много критики. Тази страна ли искате да интегрирате в Европа? Всъщност, аз, като говорим за миграция, искам да ви напомня за Австралия и нейната обширна кампания, свързана с мигрантския поток. Нека бъдем прагматични, отговорни. Необходимо е да създадем филтри и да имаме солидни национални граници. Бежанците в лагерите трябва да бъдат защитени. Така всички ще спечелят тъй като европейците не може да потънат по тази неуправляема миграция и да вярват на фалшиви обещания, докато хората рискуват живота си, за да стигнат до нас. Das Wort hat jetzt die fraktionslose Abgeordnete Независимият депутат е, госпожа Марва има думата. Е, госпожа министър, от името на съвета говорихте вие, господин комисар, от името на господин Юнкер. Бихте ли били така любезни да обясните просто и ясно на гражданите на Европа какво, каква е голямата промяна, за която говорите всъщност? Може би става дума за големи промени и от сега нататък Европейският съюз няма да допуска хора от нещастни и страдащи страни да идват и да се заселват в Европа. А ще бъдат допускани само бежанци от страни в война. Така ли? Е? Ако, ако обичате, отговорете ми с да или не. Съвсем кратко ми кажете какво става дума тук. Това първо. Второ, европейските граждани се интересуват много живо от следното – когато говорим за миграция, политика в областта на миграцията, имам минута и половина, господин председател, ако нямате нищо против. Благодаря. И така. Вторият въпрос е следният. Понякога говорите за политика в областта на миграцията, а друг път говорите за политика по отношение на бежанците. Тук не става дума за мнения. Но от името на европейските граждани ми се иска да попитам. Може ли да обясните? Всъщност Европейският съюз няма нищо общо с иммиграционната политика на страните членки. Това е в правомощията на страните членки, нали така? Ясно ли е това? Съгласни ли сте, че е именно така? Благодаря. Благодаря, колега Марвай. Госпожа Ниблер, две минути. Благодаря, господин председател, госпожо представител на съвета, господин заместник председател, колеги. След като в понеделник съветът се споразумя с Турция за основните моменти в споразумението, изведнъж се казва, да, добре, на път сме да решим проблемите. Но аз изпомням веднага за хората и за техния труден път, и за трафикантите, мъжи, жени, деца, възрастни хора, всички те са в опасност. Естествено, аз приветствам напредъка, който бе постигнат. Да, не е пробив в истинския смисъл на думата, но същевременно е път е, напред. Естествено, трябва да включим Турция в споразумението и в усилията. Трябва да подкрепим Гърция, но е, не можем само да бъркаме в джоба на дънакопаците, без да е, постигнем истинско споразумение с Турция за това, че ще се спре пътя на трафикантите. Не бива в никакъв случай обаче да правим предварителни оговорки с Турция за пълноправно членство. Не, имаме ясни правила в това отношение и те въжат и за Турция. Много от колегите вече говориха за преговорите за пълноправно членство. Това е една тема съвсем различна от решаването на кризата с беженците. И е, също е, така критична съм и по отношение на визовите облегчения, които е, очевидно също ще бъдат тема при преговорите с Турция. Съветът трябва да формулира съвсем ясно изискванията по отношение на споразумението за беженците, но визовите облегчения изискват други дискусии и трябва да се спазват правилата. Благодаря, е, колегата Сала. Благодаря, господин председател. Преди два месеца господин Руте и господин Туск ни казаха, че имаме два месеца, за да намерим решение на миграционния проблем. Двата месеца изтичат следващата седмица. На всеки Европейски съвет мисля, че трябва да обсъждаме какво се случва и ясно да го заявяваме в парламента. На първо място ние се притесняваме от това, което се договаря. До голяма степен то е срамно. Всъщност държавните ръководители трябва да разберат, че мъжете, жените и децата, които вървят пеша, които се загубиха в европейската зима, имат същото достоинство като жените, децата и мъжете, избягали от Испанската гражданска война, от Втората световна война, от различните фашистски и комунистически диктатури и войните на Балканите. Нека кажем на държавните ръководители, че не бива да се поддават на популизма, че трябва да защитават пред обществеността ценностите и законите на Европейския съюз. Също така, нека поискаме от тях всички споразумения с трети страни да зачитат принципите на хуманитарната дейност и хуманитарната законност, но най-вече нека не си замълчаваме пред тази епидемия на липса на човечност – защото виждаме какво се случва в много от държавите членки. Европейският парламент има убедително мнозинство, което не приема тази античовечност. Тя не може да се извършва от името на парламента, не от името на тази пленарна зала, не и от мое име. Е Колегата Фотика има думата. Зачна. Благодаря, господин председател. Бих искал да, искал да, искал да започна с резултатите от последният Европейски съвет. Разбира се, конкурентоспособността на Европейския съюз има извънредно голямо значение. Но в светлината на предстоящият референдум в Великобритания – този въпрос става от още по-голямо значение. И затова ценя много това, което беше казано по този въпрос. Колкото до решенията на съвета за, за отношенията с Турция, радвам се да кажа, че през последните години, месеци и години, най-накрая Европейския съюз оценява стратегическата роля на Турция като партньор. Изправени сме пред огромна беженска криза. И е, разбира се, положението на Турция и възможностите и да се пазари е, с нас е, са по-различни, отколкото бяха преди няколко години. Но смятам, че не трябва да се боим от това, което колегите наричат изнасяне на проблема извън границите на Европейския съюз. Не трябва да се боим от това, че ще станем зависими от Турция. Не мисля, че е така. Мисля, че въпросите а, а, в условията на такава криза трябва да се решават а, чрез партньорство. Именно това се опитва да направи Европейският съюз. Благодаря. Госпожа Инфелд. Да, благодаря, господин председател. Много се радвам, госпожо министър, че ви виждам отново. Ще говоря на английски. Е, необходим е общ подход е, по решаване на въпросите с е, защитата на ската проблематика. Съветът обаче очевидно не намира най-подходящите мерки в това отношение. Това са в крайна сметка думи, които именно Ханис Плашет каза във връзка с мерките за разпределяне преди няколко месеца. И ето, че е, в момента е, се провеждат срещи на върха, като последната е, в понеделник, които показват колко слаб е Европейския съюз. Не само при решаването на миграционните проблеми, но и по отношение на економическите проблеми. Господин министър, господин, госпожа министър, господин комисар, ще ви помоля да помислите действително за една достойна и стабилна миграционна политика. Благодаря. Госпожа Версия има думата. Вержия, извинете. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Аз се връщам сега от Турция. Видях какво се случва на място. Журналисти, на които има е запушена устата, съди и много хора обвинени в подпомагане на тероризма трагични събития в егоисточната част на страната. Много от тях, много от членовете на опозицията са в затвора. Това, което видях, напомня повече на сирийската война, отколкото на демократична държава. Не се зачитат правата на човека. Има убийства, след това труповете изчезват безследно. И тази страна ние я наричаме сигурна страна. Всъщност, Турция създаде беженската криза и сега иска да шантажира Европа на всичкото отгоре. Европа загубва своята душа. Би трябвало да се организира официално посещение на Европейския парламент, господин председател, да отидем на място. Нашата група го изисква. Благодаря. И сега колегата Тери Кабрас. Благодаря, господин председател. Много аргументи чухме, а само искам да подчертая два от тях. На първо място, държавите членки на Европейския съюз до голяма степен носят отговорност за беженската криза, защото ние трябва да си поемем отговорността да наблюдаваме и контролираме потока, който влиза от Турция. Има хиляди афганистанци, иракчани, либийци, които не се обхващат от споразумението с Турция. На второ място Помощта на Турция трябва да бъде хуманитарна, но ние не можем да заплащаме за тази помощ с политически улеснения за турско членство в Европейския съюз би трябвало да изискваме да се зачитат правата на човека. В резюме, нека поемем своите политически и морални отговорности, защото не бива да падаме на колене пред държава, която не изпълнява най-елементарните изисквания за зачитане на правата на човека. Благодаря на колегата Тери Кабрас, Господин Фараш, 3 минути. Значи, Тръгнали сме по невероятно глупов път. Миналата година канцлерката Меркел каза, че всички са добре дошли, тя ни докара тази бъркотия, а сега Турция. Първо обещахме 3 милиарда е, срещу обещанието, че турците ще намалят притока на мигранти, които идват през Гърция. И разбира се, те сега идват и искат още 3 милиарда и ще искат все повече и повече. А както Ридят Киплинг каза за дат, датските нападения в, в Великобритания. Беше доказано, че колкото повече плащате на дачените, толкова повече те идват за още. За всеки мигрант, който пращаме обратно, ще ни пратят друг вместо него от Сирия. Значи, какви са доводите? Плаща им цяло състояние, не да намалим броя на мигрантите. А наред с това им обещаваме безвизов режим за 70, 75 милиона турци от юни тази година. А, а могат на теория да останат в Европа 90 дни, на практика те ще останат безкрайно дълго, ще претендират, че се събират семейства и така нататък. Сега още нещо. По бързата процедура искаме да приемем Турция за член на Европейския съюз. Боже Господи, Искаше ми се Дейвид Камерън да беше толкова добър в преговорите, както са турците. Защото сега включваме политическия съюз с, с страна, която има много повече с Ирак, Иран и Сирия. С, Тур, с страна, която е много по-бедна от всяка в Европейския съюз. Искаме да дадем свободно движение 75 милиона хора на страна, която става все по-исламистка и авторитарно в управлението си. Някой каза, Тър... влизането на Турция в Европейския съюз ще бъде повратен момент. А напълно правилно. Никога не сме подкрепили влизането на Турция. А, а, а, но а, а, не мига окото пред новите милиарди, които се искат. Този референдум в Великобритания, който ще бъде проведен, е за това какво ще бъде безопасно за нашата страна. И като се има предвид, че ръководителят на Европол казва, че вече има 3 до 5 хиляди исламистски терористи, които влизат заедно с мигрантите в Европа, за мен е ясно е гласуване да останем в ЕСЕ е, е глас за Турция, глас за увеличение на мигра... емигрантите. Такова гласуване за оставане ще направи Великобритания по-уязвима от тероризма. По-добре е да се впуснем и да поемем сами контрол върху своите граници. Благодаря, колега Фараш. Колегата Деграф за минута и половина. Господин председател, позор капитулирахме пред е, турския диктатор Ердоган. Това наистина е позор за Европейския съюз. Е, ние не бива да е, жертваме нашето спокойствие, нашия мир по този начин. Да, в никакъв случай не бива да допускаме Турция да определя нашата политика, при положение, че сме изпаднали в паника, защото виждате ли, нещата не вървят е, не само на е, единния пазар, но и по отношение на беженците. И даваме 6 милиарда, очевидно ще ги дадем, на е, хора, които в крайна сметка играят и с изтремистите и преследват хората в собствената си страна. Спрете инвазията, спрете натиска върху гражданите на Европа, спрете е, цялата тази порочна политика. Един е пътя е, за правилна реакция на беженския поток. Затворете и защитете надежно външните граници. И вето веднага. Благодаря. Е, а сега давам думата на госпожа Дотс. Господин председател, по-късно този месец Европейският съвет отново ще обсъди пълната каша, що се отнася до миграционния поток, а и конкурентоспособността. Като говорим за отношенията с Турция, това трябва да е партньорство, ни се казва, а не зависимост. Но ние виждаме, че миграционната политика е хаотична, тя е скъпа, освен това, Турция ни шантаражира и ние и обещаваме членство и липса на визи. Междувременно, премьерът се опитва да ни обясни в Обединеното кралство колко е хубава Европа, но за щастие, мнозина от нашите граждани проумяват, че има и друг път, че Европа трябва да означава нещо повече от това. Бившият директор на Европейската търговска палата каза, сигурно има по-светло бъдеще извън Европейския съюз. Колегин Додс, е сфолкът 2 минути, Minuten колеги Джип. Колегата Джип, е, Джип за две минути. Благодаря, господин председател. Чуваме много различни мнения за споразумението относно Турция. Някои са доволни, други го критикуват много остро. Но ще зависим от Турция, ако работим с нея. Но можем ли да решим кризата без помощта на Турция? Отдавна казвам, че сътрудничество с нашите регионални партньори, северноафриканските страни и Турция е много важно, за да можем да решим проблемите. Трябва също така да използваме услугите на международни организации, включително на ООН, тъй като това не е само европейски проблем, това е а, световен проблем. А, трябва да се решат причините, причините за кризата, причините за иммиграцията. Ние решихме да проявим солидарност към страните, които са подложени на натис от мигрантската вълна. Решихме да приемем общи миграционни процедури, да укрепим външните граници. За сега обаче това не стана. Не всички страни изпълнява задълженията си, въпреки че моята страна потвърди, че ние ще изпълним нашите задължения. Турция трябва да прекъсне дейността на трафикантите, които печелят милиони от нещастието на хората. Трябва да използваме също така и възможностите на Европа да защити по-добре външните си граници. Затова не можем да разчитаме на външна помощ. Трябва да направим това, което е по нашите сили. Необходимо е по-хуманно отношение към емигрантите, необходимо е да бъдат предотвратени причините, които причиняват мигрантския поток, геноцидът, е, военните престъпления. Несъмнено, има проблеми в Турция с правата на човека, с свободата на медиите, но когато търсим решение, трябва да знаем, че нашият съюз е сам по себе си е ценност. Трябва да го защитаваме, да защитаваме и Шенген. Благодаря, господин Жип. А сега за една минута и половина господин, господин Фаян. Благодаря. През последните месеци е, бях в е, е, Юго-Источна Европа. И е, впечатленията ми са, че Турция не е в състояние да реши бешенската криза. Е, нещата излизат от контрол това в крайна сметка би трябвало да се реши по линията на едно по-тясно сътрудничество, но естествено Турция се нуждае от помощ за създаване на по-добри условия, за осигуряване на достъп на хората до пазара на труда и е, в усилията да се спре е, бизнеса на трафикантите, които излагат на опасност живота на хората. Беженският поток по е, балканския път е, също трябва да бъде спрян. Е, и ето, че е, балканските страни също затварят границите си. Харватия и Словения вече са го направили. Трябва да се направи нещо по отношение и на Шенген, както и по отношение на сигурността на Балканите. Турция е важен партньор в това отношение и не само в това отношение, но ние трябва да направим необходимото, за да се спре насилието над кюрдите. В никакъв случай не бива да спираме усилията, за да се наложат принципите ни и в тази страна, която е вашен партньор. Благодаря, госпожо Файон, госпожа Мариас. Е, Господин Домбровскис, Европейския съюз се опитва да направлява миграционната криза по абсолютно циничен начин. Ще видим какво ще се случи на 17 и 18 март на срещата на върха, но до края на март ние ще имаме 150 000 влезли в Гърция. Защо не се предостави тази сума на Гърция? Гърция не може да се превръща в някакъв концентрационен лагер за бежанци. Увеличават се парите за Турция, за да се пресече дейността на каналджиите и незаконната миграция но ние не можем да търпим това, което се случва. Не можем да търпим и дейностите на Скопие. Може би трябва да излезем от Шенген и да наложим ембарго на границите си. Колегата Сани. Въпрос към вас. Заповядайте. Въпрос към господин Мариес. Благодаря ви за възможността да задам въпроса си, господин председател. Почитаеми господин Мариас, вие споменахте цинизма и различните техники за шантаж в Европа. Вярно е, Гърция не се ползва от този специален инструмент, Турция се ползва от него, но вижте, например, какво прави господин Камерън. Той също шантажира Европейския съюз, като използва пазара на труда. Какво бихте казали за това? Колега Мариес, за позицията на господин Камерън Вретания, по ψήφισαν όλοι οι ηγέτες στην ουσία δημιουργεί μία за позицията на господин Камерън тя беше подкрепена от държавните ръководители. Всъщност, виждаме, че така се налага разграничение между работниците в зависимост от националния им происход – но англичаните, които работят в Германия, също ще имат ограничени права. Господин Теличка. Uh, ние наистина сме партньори с Турция, а, а, но нашите партньори, виждате какво правят, слагат под държавен контрол медии и други нарушения на правата. но дали а, това споразумението с Турция е в в правилна посока. От една страна, като че легализираме миграцията, но не съгласно нашите норми. Как за Бога е свързано това, което искаме от Турция, с либерализиране на визовият режим? Говори се също така за отваряне на нови преговорни глави, във времето, когато Ердоган прави, на което сме свидетели – Значи от е, Европейския свет очакваме конкретни срокове, конкретни е, цели. И още нещо. Благодаря ви, госпожо министър, за това, което казахте, но бих искал да имаме конкретни резултати, включително и по железопътния пакет. Моля ви, направете така, че съвета да ги приеме. Благодаря, колега Теличка. За една минута давам думата на колегата Хаджи Георгио. Аз бих подписал едно такова споразумение, ако става дума за товари, за някакви стоки и така нататък. Но а, това, което става в момента е позор, наистина става дума за хора. Е, Обединените нации е, излязоха с толкова много публикации за нарушаване на правата на човека и даваме толкова милиарди е, за нищо. Защо не запазим тези пари? Просто за да изградим два сигурни, стабилни града в Сирия и да настаним хората. Е, там, защото в крайна сметка военните действия някой ден ще спрат, а хората не могат да се върнат по домовете си, няма къщи. Е, това, което се прави в момента наистина е немислимо. Е, погледнете какво става в Турция, погледнете е, югоисточна Турция. Е, а се твърди, че хората в Турция биха били в сигурност. Не, господин Давотогу, вчера нали, направи някакъв жест във връзка с Деня на жената по отношение на журналистките, но това са само а, декорации и пръскане на прах в очите. Thank you. Monday's council was a council of shame. What you, and that means 28 heads of state of government, have... Благодаря. Всъщност 28 държавни ръководители решиха да uh, погазят международното право и основните принципи на хуманността. Решението бежанците да се изтласкват обратно към Турция, като Турция може би ще ги праща отново в Сирия и Ирак, означава затваряне на границите за хора, които се нуждаят от международна закрила. Така вие слагате край всъщност на правото да търсиш обежище. Задавам си въпроса, ако си държавен ръководител, как можеш да спиш спокойно? Äh, Колегата Лундгрен. Благодаря, господин председател. Ние сме срещу членството на Турция в Европейския съюз и то по много причини. Първата и главната причина е, че страната не, не е в Европа. Само 3% от турската територия е фактически в Европа. Ако приемем Турция, Европейския съюз ще има граница с Сирия, с Ирак, с Иран. Всички разбирате, че това не е особено блестяща перспектива. Сега, разбира се, Турция иска повече пари, либерализиране на визовият режим и по-бързо членство. Това е шантаж в замяна на това, което Турция ще направи. Турция има своите младенства. Кюрдите, чието права се нарушават, свободата на печата, е, да не говорим най-малкото, е, което може да се каже, че е обезпокоително факта, че страната върви по исламистски път през последните години, където управляващата партия играе главна роля в което. Турският БВП е много малка част от това, което имаме ние. И, а, а, а ние, а, ние с нашия малък БДП, БВП трябва да допренесем заплащанията за Турция. Но ако се подадем на шантажа, ще бъдем жертва на по-нататъчен шантаж. Трябва да говорим с Турция, тя трябва да помогне в решаването на проблема, но диалогът е необходим. И толкова. Благодаря, господин Лангрен. А сега за минута и половина господин Вилимски. Благодаря, уважаеми госпожи и господа. Първо трябва да споделя с вас моят гняв като депутат от Австрия в моята страна правителствената коалиция, в която участват много партии и се подкрепя и от други опозиционни партии, поздрави резултатите от срещата с Турция в понеделник. А това според мен наистина е по, не само порочна, тя е позорна среща. Това а, поведение на а, Австрийската народна партия, на Социалистическата партия е проблемът а, на политиката на Австрия. Защото ето и в Германия, в крайна сметка, се оказва, че проблемът е по-скоро вътре в страната, в политиката вътре в страната. Защото поведението на канцлера Меркел е, е, е в крайна сметка резултат от вътрешно-политически проблеми. Тя се опитва да е, покани всички, ако желая да вземе и Северна Африка, и да вземе и Близкия и Средния изток, но едва ли това ще се позволи от хората в Германия. Очевидно и хората в Европа не желаят това, което прави канцлера Меркел. И ние държим Австрия да направи референдум за това, желаем ли да останем в Европейския съюз или не при това положение. Благодаря. Колегата Синадинос има думата. Ние всъщност сме свидетели на среща на върха между Европейския съюз и Турция, която се оказа всъщност едно ватерло за европейската дипломация. 28 държавни ръководители капитулираха пред Глу, който постави едни много неприемливи условия. Да не говорим, че се добавят още 3 милиарда, либерализиране на визовия режим. Отварят се и пет преговорни глави с Турция. Същевременно това е страна, която се държи варварски. Това е една мръсна страна. Това е като кучето, което всъщност лае и не бива да му се доверяваме. Европейските ръководители ни продадоха на Ердоган. Е, е, Въпрос е, Моля, господин Чамбаски. Колега, смятате ли, че преговорите... Има ли превод, пита председател. Това да наречеш една страна варварска е позор. Колегата трябва да бъде изключен от Европейския парламент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 уважаеми колега не смятате ли че преговорите с и диктатор ердоган съгласяването с неговото изнудване са един срам и позор за европейската комисия? не смятате ли че това споразумение е недопустима колаборация в полза на турция поредна тежка политическа грешка на неспособните бюрократи в брюксел които поканиха милиони нелегални мигранти в домовете ни след това напълно се провалиха с квотното разпределение и сега се съгласяват да изплатят един рекет един откуп на диктатора ердоган? всъщност с това споразумение европейският съюз признава че не може да опази своите граници идеите за визова либерализация и нови преговорни глави плаща милиарди откуп според мен са чисто политическо самоубийство за колегата за отговор. Аз съм съгласен с това, което казахте. Мисля, че Европа може много добре да си опази границите от Турция но вместо това се водят игри и пазарлъци. Колега е, Битикофер, вие също поискахте думата по процедурен въпрос. Е, благодаря, господин председател. Е, бих искал да подчертая, че ораторът нарече турците кучета. Няма да допуснем такъв расизъм тук в пленарната зала на Европейския парламент. Много ви моля да се запише това в протокола и да се предприемат необходимите мерки. Колега Бютикофер, съгласен съм, че трябва да извършим проверка, но в момента бях заед с записването на заявката за изказване на господин Чампарски, така че не можах да реагирам веднага. Благодаря, господин председател. А, говореше се, че това е съветът. Последният шанс е този съвет. А, но резултатите са не само разочароващи, но и много обезпокоителни сега се говори, че съветът на 17-18 марта ще има ключово значение, защото става дума за нещо, което сме градили 60 години. Заплашена е Европа. Виждаме една Европа на егоизма, но егоизма няма да реши мигрантската криза. Както винаги, позицията на Турция е двусмислена. Още от миналата година се опитваме да работим с Турция, но сегашните преговори бяха най-лошите, от които сме имали до сега. Нямаме стратегия, нямаме а, а, решаване на проблемите. Европа се хвърля сама в устата на вълка. Това, което предлагате, е абсолютно безотговорно. Турция редовно ще иска, ще иска все повече и повече за, за визите има точни критерии, които трябва да бъдат изпълнени, ако искат а, да ги премахнем. Не можем, а, а сега се обещава да премахнем визите до 1 юни. А, но а, а, Европейският парламент трябва да изпълни своите задължения като съзаконодател. 3 милиарда допълнително се обещават на Турция. Ами не можехме ли тези 3 милиарда да изплатим предишните още не са платени. Пълно е лицемерието, с което се отнасяме по този въпрос. Също така и обещанията да бъде прията Турция в Европейския съюз, абсолютно нереални обещания. Какво искаме? Искаме действие. Европа да не абдикира от своите задължения и да не се поддава на шантаж. Благодаря, госпожо Гростет. Колегата Лебретон желая да ви зададе въпрос. Благодаря, че приехте въпроса ми, госпожо Кросет. Разбирам много добре каквото казвате. Отхвърляте това споразумение с Турция, което правилно а, а, а, квалифицирахте. Много лесно се решехме да се откажем от визите, без да спазваме собствените си правила. Съгласихме се да дадем 6 милиарда, без да знаем точно за какво. На едно правителство, което не зачита нито една от основните свободи на своите граждани. Но искам да ви попитам. Как може да продължите да поддържате Европейският съюз при, при това положение? Благодаря. Имате 30 секунди за отговор. Мисля, че Европа се гради чрез кризите. А сега сме свидетели на криза, която е безпредседентна. Имам доверие в потенциала, в възможностите на Европейския съюз да поеме своята отговорност и да реагира адекватно. Благодаря, госпожа. Госте, давам думата на господин Бощинаро. Благодаря, господин председател. Господин комисар, е, вярвам, че без е, тясно сътрудничество с Турция не би могло да се намери е, правилно решение и изход от кризата. Въпросът е естествено да се спазва мярката и да уравновесяваме нещата. Ако желаем да намалим притока на мигрантите и бешенците в Европа, това не бива да става за сметка на хората, които са там, в Турция или да поемаме ангажименти и да плащаме твърде висока цена. Да, наистина Турция е, е поела едно огромно бреме с приемането на много хора от Сирия, от съседните на Сирия държави. В този смисъл аз приветствам постигнатото споразумение, както по отношение на настаняването на хората, така и на спирането на трафика, но същевременно трябва да бъдем критични, когато става дума за процеса за разширяване, защото точно събота и неделя всъщност започнаха действията и атаките срещу опозиционния вестник в Турция и ние знаем какво направи турското правителство. В никакъв случай не бива да допускаме да се продължава по този начин. Трябва при всички положения турските граждани да се радват на права и свободи и на достъп до съда. Благодаря. Ще приемете ли е, въпрос към вас е, с синя карта? Колегата Коган. Благодаря, господин председател. Ще се съгласите ли с мен, че е, границите на Европейския съюз не са надежно защитени. А канцлерът Меркел кани хората от всички страни в света да дойдат при нас в Европа. И същевременно поема ангажименти да се платят милиарди от името на Европейския съюз. Благодаря, колега. Прекъсвам ви. Има регламент за въпросите. Колегата Бощинаро. Уважаеми колега, това, което казвате, е действително популистка реч. Нека да мислим прагматично. Нека да помислим за това, че ни е необходима помощ, необходимо е сътрудничество и същевременно трябва да защитим външната граница на Европейския съюз. Естествено, но не да превръщаме Европейския съюз в затвор с високи ограждения. Трябва да има правила и сигурност. Това е така. Давам думата на колегата Келко. Господин председател, господин комисар, нека си го кажем както всъщност е. Това е криза. Миналата година говорихме за преместване, сега пък правим това споразумение с Турция, което е доста злополучно. Както каза господин Камал, не винаги чуваме това, което искаме. Всъщност, мисля, че Предприетото споразумение е голяма грешка. На цена 6 милиарда стига сме търсили тази панацея, която може накрая да ни отведе до атомната бомба. Необходимо е да си защитим границите, да обработваме бързо миграционните потоци. От това има нужда. Може да не е на заглавните страници на вестниците, но то ще реши кризата. Sorry. Въпрос от колегата Якон Сари. Приемате ли? Заповядайте, колега Якон Сари. Микро. На микрофона, ако обичате. Kiitos puheenvuorosta. Minusta te puhuitte aivan oikein siinä, että sanotte, että... Благодаря ви. Вие всъщност казвате, че решенията панацеи не съществува, че трябва наистина да си защитим външните граници, но точно това е целта на споразумението с Турция. Той има за цел да избегне възможно най-лошото, а именно тази търговия с хора. Ние искаме да се сложи край на нея това е идеята. Sure point, no. Не съм сигурен, че това е идеята. Всъщност, мисля, че тук се действа много прибързано, не се мисли достатъчно, а ние би трябвало по-скоро да анализираме вече направените предложения от комисията и националните правителства, да потърсим други начини да облегчим. Euh, Благодаря, господин председател. Нормално е да разговаряме с Турция но а, не може да и предоставяме управлението на границите, управлението на миграционния проект. И не, това не отговаря на единна Европа, идеала за единна Европа. А, трябва да, всеки да поеме своята отговорност. Не трябва да оставим Гърция сама. Трябва да разглеждаме исканията за убежище на всички, които са вече на наша територия. Необходим е редовен механизъм за реадмисия. Необходими са е, бюра в страните, където идват иммигрантите, да могат да регистрират мигрантите и да разглеждат техните молби. Нашата финансова помощ за Търция трябва да бъде свързана с искането за разграждане на престъпните мрежи от трафикантите, а също така искане за а, а, опазване на нашите граници, включително и чрез а, бъргова охрана. Ще позволите ли въпрос от колегата Сантурус? Да. Е, агапити συνάδελφε, и Елада... Госпожо, Десарнес, Гърция няма сухопътна граница, с страните от Шенгенската система. Съгласна ли сте, че Гърция трябва да напусне Шенгенската система, защото тогава хората няма да имат мотиви да отиват в Гърция, защото се в този начин влизат в шенгенското пространство. Абсолютно против, противоположно е моето мнение. Гърция е част от Шенген и ние дължим ежеминутна солидарност, а не това, което правим през последните години и месеци. Външната граница на Европейския съюз, това е гръцката граница. Това е външната граница на нашият Европейски съюз. Трябва да бъдем повече от всякога на страната на Гърция. Благодаря. Сега за една минута на колегата Орбан Креско. Уважаеми дами и господа, това споразумение иска да върне хора които всъщност имат право на обежище, но им пречи да поискат това обежище. Това са тъй наречените горещи връщания, които са абсолютно неморални и са в разрез с международните норми. Както много добре знае комисаря от ООН, всъщност ние трябва да мислим за своите задължения и вместо това да не натоварваме Турция със своя проблем, би трябвало да мислим за хуманите действия. Турция може да бъде сигурна страна. Европейският съюз става съучастник на Действията на Турция насочени срещу журналистите и системното погазване на човешките права, бомбардировките в Курдистан, ние ставаме съучастници. Ако искаме да сложим край на мафиотските действия, отворете законните пътища за тези мигранти към Европа, иначе ще си отцапаме ръцете с кръв. Алло, Госпожа Луначек. Благодаря, господин е, председател. Госпожи и господа, този е, съвет показа, че липсва солидарност, е, липсва съвместна отговорност в Европейския съюз за хората, мъже, жени, деца, които бягат от война. И също времено съветът ги предоставя, така да се каже, и ги жертва, защото ги оставя под контрола на един диктаторски режим. В никакъв случай не можем да допуснем това. За съжаление, именно правителството на моята страна, Австрия, прокарва този път и го подкрепя. И действително смятам, че Вчера ръководителите на четири политически групи а, от Австрия тук а, в а, а, Европейския парламент а, казаха, че подкрепят тези действия. Не, аз не подкрепям тези действия. Това не може да бъде решението. Това не може да бъде а, действие на моето правителство. А, нима а, а, тези. А, картини, тези кадри, които виждаме от и до мени, не тревожат хората. Тревожат министъра на външните работи на Австрия, но също времено и той подкрепя резултатите. Ето това не бива да се случва. Господин Паксас, господин председател, дами и господа, много са от тези, които аплодират споразумението, сключено с Турция. Аз не съм от тях обаче просто не мога да си обясня за какво става дума. Турция си купува безвизов режим с Европейския съюз. Така ли? Купува си с 6 милиарда евро, за 6 милиарда евро помощ плюс обещано членство в Европейския съюз. А, какво, да кажем, 75 милиона турци, които ще могат да идват свободно в Европейския съюз. Тоест, поддаваме се на шантаж, така ли? Очакваме Турция да реши нашите проблеми, така ли? Дами и господа, демокрацията няма нищо общо с отстъпчивостта. Трябва да зачитаме правата на човека и преди всичко правата на нашите собствени граждани и нашите традиции. Всички видове а, забрани, забрани на коледните елхи, всякакви други. Мълчанието на пресата за престъпленията на иммигрантите. Това ли е Европа, която искаме да изградим? Европейската демокрация се превръща в нещо, което не искаме тя да бъде. Благодаря. Има синя карта. Трябва да кажа обаче, че има повече от 50 депутати, записани от тук нататък за изказване. Ще ми бъде много трудно да разрешавам въпроси чрез синя карта. Трябва да приключим до един, когато ще гласуваме. Затова, моля, ограничавайте се с въпросите. Имате думата. Имате думата. Но моля да ограничите използването на силите карти. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Ясно е положението с Турция. Да вземат милиарди, да получат безвизов режим. Но колеги, не мисли, колега, не мислите ли, че днес Европейския съюз е много слаба страна в преговорите си с Турция? Аз мога да Европа. Мога да кажа следното. Европейския съюз трябва да мине от приказки към дела. Осигуряване на външните граници, защита на границите на Съюза, предотвратяване на конфликтите у нашите съседи. Но за миграционната политика има и добри примери. Примерът на Австралия, например, която си е решила проблема с миграцията – Нека се получим от добрите примери, да не се бъчим е, да измисляме на ново колелото. Господин Бургесио, е, е, господин председател, господин министр, госпожи и господа, Грешки се правят, да, но като погледнем хората, които страдат, всичко някак си е, навежда на мисълта, че до този момент е, не сме ги посрещнали достойно тук в Европа. И същевременно е, Турция и господин Ертоган действително се опитват да ни шантажират, а и Гърция не успява да убеди всички, че действително се справя с проблемите че Турция изнудва Европа, това е ясно. Може би понятията са твърде силни, но мисля, че са разбираеми. Повтарям, става дума за изнудване. 20 милиарда ще станат не само 3, после 6 и така нататък. Но за какво в крайна сметка ще се използват тези пари? Е, всичко това, което до този момент е направено, всъщност очевидно не облегчава съдбата на хората, които бягат и същевременно не решават проблема ние би трябвало да направим нещо, защото в никакъв случай не бива да се допуска дори и в рамките на Шенген да се държат хората при нечовешки условия. Не може да се търпи това, което става в Гърция без хигиена, без храна, без нищо, без подслон над главата, без покрив над главата. Това е позор за Европа. Естествено, че трябва да се направи е, нещо, е, е, не само да се пазим от мигрантите, ние трябва да се засрамим от цялото си поведение. Нека да се засрамим за това, че се е, прави е, не, недопустима търговия с е, е, живота на хората. Господин Пападак. Много са срещите на върха. Виждаме, че те всъщност са провокация. В Гърция са блокирани стотици, хиляди хора. Но какво се случва? Европейският съюз всъщност превръща мигрантите в незаконни. Турция ще е тази, която ще решава кой има право да влезе. НАТО се превръща в жандарма на Средиземноморието, а Турция получава подкрепата и на Европейския съюз, и на НАТО ще получи своите компенсации, търговски споразумения. Всичко е ясно. Ние подкрепяме един репресивен режим. А би трябвало да правим точно обратното. Колегата Дел Кастио. Благодаря, господин председател. Мисля, че има четири важни елемента. Много неща вече се казаха, много интересни, но все пак на първо място не бива да забравяме следното. Ние можем да се изправим пред това предизвикателство единствено ако работим заедно, което означава, че Европейският съюз е по-важен от всякога. На второ място в подобни ситуации регионалните съюзи са незаменими. Те са много важни. За това ги правим с Турция, с страните от Северна Африка. Необходими са, разбира се, добри споразумения, но тези регионални съюзи са изключително важни. На трето място много е важно да гарантираме механизми, да сме сигурни, че помощта за бежанците наистина стига до бежанците, а не се губи някъде по пътя частично. И още нещо, което е свързано с предходното повече от всякога сега е необходимо да засилим европейската економика, защото това ще намали несигурността и ще ни помогне да се справим с множеството предизвикателства. Вътрешния пазар в това отношение е от основно значение, но също така и свободното движение на хора, защото не става дума само за свободно движение на стоки и услуги. Без свободното движение на хора вътрешният пазар ще окоцее, тъй да се каже. Също така шенгенското пространство трябва да функционира пълноценно преди края на 2016 година колегата Родригес. Този път наистина трябва добре да помислим, ако искаме да избегнем опасността от политическа, геостратегическа и морална катастрофа. Преди всичко трябва да погледнем страните, от които идват бежанците. Няма съмнение в това. Но, пред... Но също така трябва да поемем контрола, сами да поемем контрола върху процесите, на които сме свидетели. Да имаме истински европейски граници, да защитаваме шенското пространство. Аз говоря за напреднала инфраструктура, която да може да свърши работата си, да контролира границите, така че бежанците да бъдат приемани в прилични условия. И а, това е това, към което трябва да се стремим. Ако искаме сами да контролираме това, което става. Необходимо е стратегически инвестиции в жизнените интереси на Европа. И сигурна съм, тези инвестиции ще създадат наред с другото и нови работни места. Защото има връзка между решаването на кризата с бежанците и решаването на проблемите за възстановяването, економическото възстановяване на Европа. Затова призовавам холандското председателство и комисията да предложат амбициозни решения на следващия Европейски съвет. Благодаря, господин Фантален. Е, господин председател, е, Вече казахме е, и може би не е след да си припомним е, доктор Фаустус. Е, Турция, която използва насилие срещу вестника Заран, това не е надежният партньор, от който можем да очакваме истинско решение. Знаем как се държи турското правителство и турските власти спрямо журналистите опозиционно настроените журналисти. Това, което в миналото Турция не получи от нас, сега ще го получи и пари, и облегчен визов режим, и в крайна сметка и пълноправно членство някой ден. Но ние поставяме на карта съдбата на Европейския съюз. Не, споразумението с Султана трябва да спре. Благодаря. Господин Вандален, Синя карта за вас. Приемате ли? А, много ви моля да се съобразявате естествено с регламента, съгласно правилника. Кратък въпрос, господин председател. Ще попитам колегата дали ще има възможност той да реши по друг начин нещата, ако би могъл да участва на следващата среща на върха. Да, Две неща ще трябва да се случат. Е, според мен е, е, не бива да има връзка между пакета за мерки във връзка с бешенците и присъединяването на Турция към Европейския съюз. И трябва да се контролират парите, трябва да се изработи механизъм за строг контрол за изразходването на средствата не можем в крайна сметка да даваме пари така без да е, имаме поглед върху начина по който се изразходват. Всичко трябва да стане по правилата, които въжат и за Европейския съюз. И при всички положения трябва да сме сигурни, че нещата функционират правилно и че се създават условия за по-приличен живот на хората. Колегата Пакартузон Руиз, благодаря ви. Преди няколко минути колега каза, че ние искаме да сме сигурни, че Европа няма само да се мята между различните кризи. Вече не съм сигурна, че това ще се избегне. Какво се случва в момента? Виждаме, че държавните ръководители всъщност урониха солидарността, която ни обединява. Казва се, че искаме да защитим своите държави, но настъпилата паника отразява несигурния свят, в който живеем. Е, виждаме, че ние не можем да решим проблемите на планетата. Искаме да връщаме хора, които всъщност имат право да потърсят обежище след месеци на фалшиви обещания. В тези тъмни времена нашите държави всъщност не изпълниха своите задължения по преместването и преразпределението на бежанците. Сега, освен това, се прави този компромис в Турция с Турция, който също няма да реши проблема. Ние няма как да имаме доверие на съвета, дори и на комисията. Моля ви в комисията, трябва да реагирате κύριοι του Συμβουλίου επενδύεται υπερβολικά. Благодаря, господин председател. А, много се очакваше от пазарлъците с антидемократичният режим на Ердоган. Защото като че ли европейските правителства са неспособни да изпълняват собствените си решения. Решения, които бяха взети през септември за европейско решаване на кризата това, което беше предложила Европейската комисия и това, което одобри Европейският парламент. Моята страна, Гърция, се превръща в огромен иммигрантски лагер. да не говорим за идомени, идомени където а, през затворената граница вече чакат хиляди като че ли може да има решение на кризата без Гърция, още по-малко срещу Гърция. Трябва да бъде отворен, да е отворен балканският маршрут, а, а, да не се вземат решения, които нарушават европейските решения, европейското законодателство. Трябва да се действа в съответствие с седми член на Европейския договор. Гърция е част от шенгенското пространство, тя пази европейските граници, затова е необходима повече солидарност с Гърция, а не тя да бъде наказвана. Уморени сме вече а, да слушаме приказки. Искаме а, солидарност в действие. Благодаря, господин Де Валеро. Госпожа Валеро, извинявайте. Благодаря. Повечето колеги казаха нещата, които и аз исках да кажа. Има основания за критика на това, което се случва и решенията, които се взимат от страна на комисията и съвета. И мисля, че и двете институции осъзнават основанията за тази критика. Е, Турция не е надежден партньор, след като е, не спазва е, Женевската конвенция и протоколите към нея. И как така ще разменяме сириец за сириец и ще връщаме колективно останалите националности? На каква база се взимат тези решения и в крайна сметка оставаме ли верни на нашите собствени правила по отношение на предоставянето на обежище и миграционната политика? Спазваме ли и ние правилно Женевската конвенция? Това е грешка. Би трябвало да бъдем солидарни е, тук е, в Европа, но не можем да си позволим пазарлъци с Турция. Е, не. И връщане на хората по този начин. Съжалявам. Господин Анеман. Уважаеми колеги, Европейският парламент знае, че се обсъждат множество проблеми, но не се говори за незаконната миграция или за руската държава. Всъщност, съветът договаря с Турция и дава обещания за мигновено отпадане на визовете, визите за милионите турци. Освен това, ние трябва да се водим от принципа къде отиват парите. Ето сега са обещани 6 милиарда. Дори и господин Ферховщад, който е либерал, използва термина аутсоусинг, прехвърляне на проблема, възлагане на външен изпълнител. И ясно е, че ние се подадохме на турския шантаж и тази политика на отворените граници се превърна в кошмар. Това вече не е Европейски съюз, а по-скоро липса на Европейски съюз. И ние не сме новите европейски патриоти. Колегата Гърдини има думата. Благодаря, господин председател. През миналата година повече от 1 милион души пристигнаха в Европа и повече от 3700 души загинаха в водите на Средиземно море. За жалост, политиката като че ли винаги върви с крачка след проблемите, след темпото на промените. И именно за това сме свидетели на тези стратегии, трагедии. Днес говорим за споразумение, откровено казано, не, не сме доволни от него, не знаем подробностите, но какво не харесваме в това споразумение? Не харесваме това, което сме чули до сега днес оставаме с впечатлението, че сме изправени пред задължителни стъпки поради неотложността а, на положението. Но говорим за една различна Турция. Не е Турция, която се опитва да се модернизира. И бих искала да кажа и още нещо. Нещо, което ме тревожи. Вече от известно време говорим за споразумение за Егейско море. Но защо да не говорим и за централната част на Средиземно море? Тунис и други северноафрикански страни, в които действа исламска държава и откъдето идват иммигранти. И фактически трябва да прекъснем техните източници на приходи. Необходимо е да имаме обща дългосрочна политика. Това е единственият начин, по който може да решим. Сигурна съм, че може да според споразумение, което не изглежда като поражение. Госпожо Гърдини, има синя карта. Въпрос. Приемате ли го? Имате думата за въпрос. Благодаря. Благодаря, колега, че приехте моя въпрос. Искам да ви запитам следното. Гърците, които страдат от отстъпките, направени вчера от Европейския съюз, искам да попитам каква трябва да бъде позицията на Европейския съюз. Очевидно, въпросът ми вероятно е наивен, тъй като очевидно, че Европа не, няма да направи нищо за това. Какво мислите вие по този въпрос? Госпожа Гардини. Може би не разбрах напълно въпроса ви, но ще повторя това, което вече казах. Какво е най-важното в проблема? Трябва да действаме като Европа. Страните членки трябва да престанат да мислят националистически. Иначе не може нашата реакция да има адекватни резултати. Защото когато става дума за събития, с които не сме съгласни, много пъти подхождаме тях като задавна Не Господин Вархост. Господин председател, въпросите са много сложни, но а, трябва да дадем прости и окончателни и бързи решения. Да, и отговори. Трябва да се говори с Турция. Турция е наш съсед. Човек не може да си подбира съседите. Но е хубаво, естествено, да имаш умен и надежден партньор, който да разчита на взаимното уважение с теб. И е, естествено трябва да си зададем въпроса как стоят нещата с върховенството на закона, с борбата срещу корупцията, с организираната престъпност, с престъпленията срещу е, е, човечеството, ако щете дори срещу нарушенията на гражданските свободи. И дали тази страна наистина е в състояние по един мирен и демократичен начин да решава проблемите, включително и на бешенците. Ние естествено трябва да сътрудничим с Турция, защото това е в интереси на Гърция. Инак там положението ще бъде на ръба на катастрофата. Но не бива в никакъв случай да даваме предварително и да бъдем наивни. Господин Бареко. Сделката с Турция е самоубийствено лоша сделка. Ние ги лъжим, че ще ги приемем в Европейския съюз. Те не лъжат, че ще спрат имигрантите. Няма никакъв шанс тоталитарният режим на Ердоган да стане част от Европа турция е в азия не в европа. ислямът не е част от европейската култура от европейския континент. като журналист питам защо никой от европейските лидери не каза в очите на давутоглу че бруталната атака срещу вестник заман е престъпление срещу човечеството? призракът на султан ердоган броди из европа и в други полутоталитарни европейски държави като българя и унгария. слабият и безпомощен европейски съюз превърна ердоган от създател на проблема ислямска държава в наш спасител. грешката на госпожа меркел ще струва скъпо не само като пари. вместо да защитим нашите външни граници ние си плащаме на разбойниците да ни пазят и ще ги насърчим да газят демокрацията. Е, господин депре благодаря, господин председател. Мнозинството от европейските граждани никога не са подкрепили влизането на Турция в Европейския съюз. А, за съжаление, е бързината, с която Европейският съюз обещава да пусне всички турски граждани на своята територия. Нямам никаква вяра в е, Ердоган. Вие, както разбирате, вече не, са, не одобрявам споразумението, което се очертава между Европейския съюз и Турция. Знам, че няма много други възможности, но въпреки това трябва да кажа, че в случая Турция действа като шантажор, шантажирани. Европейския съюз вече е разтърсен все имаме още милиони, милиони, които ще искат да дойдат тук, а, които отиват на гръцките острови и се опитват да намерят а, наш, а, път към Европа, въпреки а, оградите от бодлива тела. А, десетки, ако не и стотици милиони иммигранти ще идват първо в Европа. Господин Спинели. Благодаря. Ще напомня за думите на председателя Туск, изречени наскоро. Той каза на беженците на 3 марта, не идвайте в Европа, това няма да ви реши проблемите. След това на практика той каза, че така, дните на един нерегламентиран безконтролен поток и влизане в Европа са приключили. Това не е така. И Туск знае много добре е, думите на председателя е, на Европейския съвет на практика бяха разкритикувани от е, ООН и от хуманитарните организации, от правозащитните организации. Същевременно трябва да внимаваме много, когато става дума за Турция. Ердоган води двойствена политика и по отношение на Сирия, и по отношение на кюрдите, и по отношение на беженците. Аз мятам, че в никакъв случай не бива да се подвеждаме и това е позор. Госпожа Саргентине, благодаря, господин председател. госпожо министър. Сигурно е доста странно за вас. Вие сте била член на Европейския парламент в миналото, сега представлявате съвета. Всъщност, вие аплодирахте господин Ферховщад, когато той каза, че направеното от съвета е позорно. Освен това, ние видяхме, че вече се отварят и нови маршрути за каналджиите. Холандския премьер господин Руте също твърди, че ние трябва да ограничим миграцията, да я сведем до нула. Но въпросът е, вие какво искате? Безопасност за бежанците или връщане на бежанците? И още един въпрос. Турция е обвързана с Сирия това не означава ли, че ние може да очакваме потока по Егейско море да се увеличи, а не да намали? Господин Ройл. Господин председател, дами и господа, Една предварителна а, е, бележка от мен. Нямам, а, е, а, е, така да се каже, а, не изпитвам потребност. А, да се е, обсъждат отново нещата е, във връзка с е, гражданските свободи и права е, в Турция. Но същевременно във връзка с е, Европа чуваме много жалби, много оплаквания е, и наистина Струва ми се, че има основания за критика. Критикуват се и митническите, и граничните власти, които само са е, махали на хората с ръка и са ги пускали. Критикува се и политиката на канцлера Меркел. А същевременно този модел би могъл да послужи като основа за по-нататъчно решение за е, полагане на грижи, за е, стабилност в Европа и същевременно за едно сигурно и надежно настаняване на беженците ние сме на добър път да пресечем бизнеса на трафикантите, които рискуват живота на хората. Да, не можем да бъдем перфектни, няма 100% решение на проблема, но същевременно това наистина е много голяма крачка напред и би го оприличил на пробив. Благодаря и на съвета, и на комисията, и на всички от тези, които са участвали в срещата на 7 и 8, защото това заседание на съвета най-сетне показа а, малко повече солидарност. До този момент се нагледахме на национален егоизъм и ето, че сега вече се проявява малко разбиране към тревогите и проблемите на другия. Това за мен все още не е достатъчно, но дава малко повече надежда. И затова бих призовал и съвета и комисията не само представителя на председателството, но и на всички тези, които са инвестирали много усилия до този момент, включително и е, е, от страна на Турция, да се продължава по този начин. Най-сетне се случва нещо хубаво. Независимо от всички проблеми, които виждам в Турция, е, вече съм оптимист. Благодаря ви. Роль There are three blue card for you. Има три сини карти към вас. Приемате ли? Мисер Офлин. Господин Флин, господин Францули и госпожа Грапини. Това са тримата колеги, които искат да ви зададат въпрос. Идете. Господин Францулика, благодаря. Уважаеми колега, това споразумение с Турция, според мен, има добри страни и някои неща, които не са толкова добри. Ще платим 6 милиарда евро. Това са пари на дънакоплатците. Не ме ли чувате? Чувате, разбирате какво казвам. Добре? Знаете, че трафикантите и всички останали ще намерят други начини да вкарат мигранти в Европа. В крайна сметка Европейския съюз, съюз ще трябва да има специални инструменти да защити външните си граници. Господин Ройл, Изчакайте и госпожа Грапини да зададе въпроса си. Благодаря. Уважаеми колега, вие казахте, че сте доволни от това, което прави комисията, но 52% от европейците казват, че не разбират политиката на Европейския съюз. Как смятате, че трябва да продължим? Какво, за какво споразумение всъщност говорите вие? Най-напред смятам, че това е напредък. Аз не казах, че споразумението е перфектно. Ще се ограничи миграционната вълна. Ще се приемат само тези беженци, които имат право на това. Хората няма да рискуват повече живота си. Освен това ще се борим срещу трафикантите. Това е напредък. До момента това, което Европа направи да увеличи митата, да затваря границите, това беше безумие. А това, което имаме в момента е нещо по-добро. Господин Фланеган има също въпрос към вас. Господин Ройл казва, че споразумението не е перфектно. Така е. Трудно е да се постигне съвършенството, но е, ако правим споразумение, ако имаме споразумение с човек, който води страната си, управлява подобно на Адолф Хитлер, а, това е съмнително. Би трябвало да имаме по-високи стандарти, когато боравим с човек като а, този партньор. Смятате ли, че това не ме притеснява? Казва господин Ройл. Така е. Но какво да правим? Да продължаваме както до сега, е, лодките, параходите да потъват, е, хората да умират? Не, не може така. Ние трябва да помогнем на хората и тогава трябва да свием рука си, но да си го държим в джоба. Господин Флекенштайн. Äh, господин председател, уважаеми колеги, господин Ройл, прави сте с това, което говорите. Господин Туск, когато повдигне палката си, за съжаление, 28-те музиканти не, не, не свирят е, хармонично. Важно е, е музиката да е хармонична, така че е, Имате право, господин Ройл, трябва да сме прагматични. Имаме общи изходни точки с Турция, но трябва да се решат и отворените въпроси. Трябва да имаме повече информация. Например, какво съдържа този план за действие? Кой за какво получава пари? Как ще осигурим да процедурите да не са разводнени? Трябва да сме ясни в критиката си към Турция, в доклада за Турция, а именно свободата на медиите, това е ключов въпрос. Е, вестникът трябва да бъде върнат на своите собственици. Хората в Турция не бива да бъдат загърбени. Хората, които вярват в прогресивното развитие, в свободата. За това трябва и други а, е, глави да бъдат отворени. Но ако не се отворят глави 23-24, аз няма да подкрепя вашата работа. Господин Колмел. Благодаря, господин председател. Когато мисля за е, тази среща на върха с Турция, се сещам за следното. Когато когато, когато някой се съгласява с всичко, той няма всъщност намерение да промени нищо. Точно това, според мен, се случва в момента. Точно за това това споразумение не съдържа подробности. Ние не знаем какво наистина ще се случи. Тази криза изисква от нас да сме конкретни, и то в подробностите не ни трябва тук и там някакво предложение, някаква мярка. Трябва ни една обща концепция, която да се основава на следното. Колко бежанци да влязат в Европейския съюз? Това е основният въпрос, който е, го заобикаля няма да намери решение. Затова трябва да попитаме държавите членки кол, каква помощ, колко помощ е, са готови да дадат. Всичко останало няма субстанция. Мисля, че хората трябва да имат право да знаят за какво става дума, включително и гражданите в Европейския съюз, включително и извън Европейския съюз. Така че нека да работим в посока на един общ пакет, на една обща концепция. Господин Али. Благодаря, уважаеми колеги. Що се отнася до отношенията между Европейския съюз и Турция като цяло, ние не трябва да гледаме на Турция като на временен, а като стратегически и дългосрочен партньор. В процеса на сътрудничество целта ни трябва да бъде да убедим партньорите ни от Турция да се сътрудничим за взаимно изгодно развитие. Има множество кризи. Единственият начин да се оцелее те да бъдат наши близки приятели, да работим съвместно, за да се справим с предизвикателствата. Затова участието на Турция в решаването на беженската криза е нещо наложително. Това е от особен интерес за нас. Не е продуктивно да насочваме вниманието си единствено върху обещания за разпределенето на пари. Трябва в най-скоро време да започне прилага на практика плана за действие Европейския съюз Турция за укрепване границите на съюза. За европейците е важно да изготвим съвместна позиция с Турция как да се справим с предизвикателствата. Иначе вместо сигурност ще внасяме несигурност. Благодаря, госпожа Ферейра. Господин Бе. Много благодаря, господин председател на срещата с Турция, на среща на върха с Турция, както и на следващият Европейски съвет, можем да очакваме една от най-черните страници от европейската история човешка драма, управлявана по начин, който не ни позволява точно да уточним на кого е пряката, на кого не е пряката отговорност. Освен това, нито Европейският съюз, нито НАТО отговарят достойно, а по-скоро връщат обратно желаещите политическо убежище, без каквато и да било етика или морал. Това подкрепя антидемократичните настроения и ксенофобските такива. Ако обърнем очи назад към историята, ще видим как това всъщност е с барут, което може да избухне. Това всъщност е тласкане на хиляди хора към друг възможен път за спасение. Не знам как можем изобщо всички да спим спокойно. Със сигурност някой е виновен и някога ще му се потърси политическа вина. Благодаря. Така наречената криза с бежанците е всъщност криза на е, европейското съзнание, европейската хуманност и европейската сплотеност. Срещата на върха с Турция не постигна напредък, не постигна успех заместник-председателя Домбровски ни доказа това. Много трудно той е успял да засегне темата. Също и представителите на холандското председателство не искат пък да употребят думите обежище и беженци. Те говорят за не легалните мигранти. Да, езикът може да освободи, но може и да нарани. Когато говорим, ако говорим само за нелегални мигранти, това не е европейско решение. Какво постигна, какво иска да постигна е, госпожа Мерка, Меркел? Тя иска една Европа, която да по, поеме своята отговорност и да запази своята, своя своята морално, своето морално лице. В момента обаче Европа ги губи. Госпожа Пелч. Господин председател, господин комисар, госпожа министър, заместник председателя Домбровски каза, че вземаме политически решения. Затова нашите избиратели ще следят какви са последиците. Важно е да разберем и мнението на избирателите. Кризите следват една след друга, економическа, демографска и прочие. Имаме 4,5 милиона безработни младежи на възраст под 25 години. Има и добри примери Например, неща, с които се справяме добре, свързани с справянето с економическата криза. Например, европейското полугодие. Унгария беше близо до фалита, но сега има добри економически резултати, има растеж, за Международния ден на жената искам да кажа, че няма голяма разлика между заплащането на мъжете и жените в Унгария. Сега говорим за миграционната криза. Споразумението от понеделник не е съвършено, но не съм съгласна с господин Ройл. Не трябва да се оплакваме, а трябва да търсим решение. Необходимо е да укрепим контрола по границите, да затворим границите, както каза и господин Вебер, ако това се налага, но остават и нерешени въпроси, като либерализирането на визите за турски граждани. Защо да не говорим и за Украина? Смятаме, че ще реши проблема с един човек в Турция, един в Европа. Ние ще използваме ли добре наличните средства? Ние искаме краткосрочни, а дългосрочни решения. И считам, че това беше една добра стъпка напред. Госпожа Пелч, има въпрос по процедурата синя карта. Приемате ли? Да. Но преди това искам да подчертая, че синята карта е само за да се постави въпрос – тъй като мнозина от депутатите използват тази възможност, за да направят изказване. Синята карта е след като е направено изказване, а не преди това. Имате думата да зададете въпроса си. Господин председателю, благодаря. Вие не знаете какъв въпрос ще задам. Но аз искам да задам въпрос към заместник-председателя на Европейския парламент. Е, тя е и заместник-председател на партията на Орбан. Орбан заяви, че няма да превръщаме Унгария в Европа. Какво значи това? Коя система да следваме? Тази на Путин или на Ердоган в такъв случай? Отговор на госпожа Галпелч. Председателят ви каза, че вие не знаехте какво ще каже, въпреки това вдигнахте преди още да се изкажа синя карта. Вие поставихте въпрос, който искате да поставите на министър-председателя на Унгария, но им нямате тази възможност. Мисля, че срещата на върха в понеделник беше една добра стъпка във вярната посока, защитава границите на Съюза и затварянето им е една добра стъпка. Вместо да се правят безотговорни изказвания, ние трябва да защитаваме Унгария. Това е в интерес не само на унгарското правителство и във ваш личен интерес – Какво да кажем за това, което вие направихте в Унгария преди 2010, което ни доведе до това положение? Госпожа Пири има думата. Благодаря. Европейският съюз и Турция имат нужда една от друга, за да намерят общо решение на кризата с беженците. Това не означава да се пресече потока, а по-скоро да се намери някакъв начин на управление на този процес и да разпределение на тегубите, както и намиране на изход за разделяне на политическите от економическите емигранти. Как може 28 лидери на държави да измислят план и именно да решат че ще се спасяват само политическите емигранти, а економическите ще останат отново в ръцете на каналджиите. Това е морално много противоречиво, меко казано. Всеки ден пристигат хиляди и хиляди бежанци на гръцките острови. Хуманитарната помощ закъснява все повече и повече и те биват тласкани към държава, а именно Турция, където правовата държава е под заплаха. Имаме такъв пример с кюрдското малцинство в Турция. Следователно не може да одобряваме един път случващото се в Турция, а в друг път да го осъждаме. Разпределението на отговорността между Европейския съюз и Турция трябва обаче да признава и солидарността, която показва турския народ в отношението към иммигрантите. Благодаря. Господин Петровски, благодаря. Независимо какво очакваме от бъдещия Европейски съвет, Едно е ясно, независимо от е, усилията на Доналд Туск, ние оставяме Турция да оказва пътя. Казва се, че този среща на върха беше успех, че е революция, но това не е така. Европейският съюз се провали. Ние продължаваме да молим в Турция да върши нашата работа, а Турция използва тази позиция. Милиарди евро са заложени. Заложено е членството на Турция в Европейския съюз. Турция прокарва своите желания, а Европейският съюз ги приема. Е, казва се, че трябва да ускорим размяната на иммигранта един за един, един от Турция, един извън Турция, но колко иммигранти още трябва да приемем? Господин Вайгел. Уважаеми колеги, въпроса е за беженците, търсещите обежице и мигрантите и тяхното страдание се превръща не само в морален въпрос, във въпрос изискваш състраданието ни, а, а и една проверка на нашия капацитет и на политическата отговорност, капацитета на Европа да прояви единство, да действа ефикасно. Турция играе ключова роля в кризата. Ние не можем да приемем авторитарния режим на Ердоган, арестите на журналисти, натиска, който се оказва върху медиите, но трябва да признаем, че се нуждаем от Турция като партньор, както днес, така и в бъдеще. Това не е пазарлък, става дума за реалните интереси на Европа. Това е важна държава, тя фокусира вниманието си върху своите интереси. Европа трябваше ясно да заяви какво е било положението преди и сега. Споразумението между Европейския съюз и Турция, за да може Турция да се превърне в довар на Европа, е всъщност продажба за 6 милиарда евро човешките права. Хората, колко струва всеки човек? По 1000, по 2, по 3, по 1000 евро на глава продаваме? Как точно? Това споразумение осъжда иммигрантите да оцеляват кой както може в една черна дупка. Никой не знае какво точно ще им се случи. Плащаме и забравяме. Могат да живеят живеят в лагери, в концентрационни такива, да ги подлагат на глад и на каквото друго смрешат. Тоест, ние си миваме ръцете, а Турция ще върши мръсната работа. Всичко това обаче, е, в замяна на това, Европейският съюз да гледа благосклонно на друга страна, когато те подлагат на дискриминация свободната преса и кюрдите. Не може да спасяваме или да твърдим, че спасяваме сирийци и афганистанци, без да сме сигурни какво ще им се случи точно в Турция. Надявам се, че тези, които подписват това споразумение, някой ден бъдат изправени на съд. Благодаря. Much, Благодаря. Аз съм съгласен с господин Туск, че всъщност само общ план, европейски план ще, нам, ще е правилното решение. Освен това, преговорите с Турция са важна част от плана. Естествено, има ограничения, неща, които бяха споменати от господин Вебер, но въпреки това преговорите са важни. Интересна е тази дискусия. Изненадан съм от нея. За дискусията за парите. Важно е беженците да са разпределени правилно. Трябва да се съгласим. Споразумението с Турция е само част от плана. Затварянето на балканския маршрут е също ключов въпрос тук. Сега нека кажа нещо за е, за финансовия аспект, за економиката. Е, глобалната економика, развитието в този сектор е много важно. Важно е какво се случва в Китай, но въпросът е в крайна сметка към каква економика се стреми Европейският съюз и каква е ситуацията в е, Европейския съюз, колко стабилни са инвестициите в съюза. Единствено с една стабилност може да осигурим растеж, т.е. да бъдем конкурентоспособни. Това е важното за това. Правилата от европейския семестър са приоритет. Комисията е права да следи за тяхното приложение – на следващо място, ситуацията в източна Украина. Нещата се изострят. Има битки, които все още се водят. Хората губят живота си и това е нестабилност много близка до Европейския съюз. Трябва да нормализираме и отношенията си с Русия, защото Русия е много важна част от цялото уравнение. Госпожа Гиом. Да, има най-различни квалификации за тази среща на върха. Казва се, че се напънала планината и родила мишка. Следващия Европейски съвет на 17-18 ще вземе окончателното решение на базата на разговорите от понеделника. Затварянето на Балканския маршрут. Това е лош разчет. Обяснете ми как можем да спасим Шенген, като се вземат едностранни решения за затваряне на граници в Европейския съюз и в близост до него. Има някои партньори, които са изключително важни, като Турция, така че е необходимо да има отношение с тях, но може ли да се търси решение и другаде или вътре в Европейския съюз? Това а, означава да сме взискателни към партньорите ни, също да работим за решаване на кризата. Държавите членки а, се измиват а, ръцете от а, необходимостта от прилагане на нужната а, доза на солидарност. Този, тази схема един срещу един означава, че сме готови да пожертваме живота на някой а, сириец, който да се удави в а, а, морето срещу друг. От името, в името на реалната политика трябва да се обърне внимание на определени принципи, Затваряме се очите за това, което става в Турция, нарушаването на правата на човека. Ние искаме обаче да имаме една силна Европа, а не една Европа, която се проваля. Госпожа Трипезиус, благодаря. Госпожа Меркел има право. Вижда се, че има възможност за европейско решение, но всъщност това не е решението, което искаше е, федералната канцлерка. Много държави членки създадоха факти и Германия е изолирана. Това казва Ангела Меркел, която единствено се обяви за отваряне на границите. Австрия обаче реши да ги затвори. Австрия трябваше, обаче се консултира с съответните страни в региони. И сега Турция трябва да поеме задачата за опазване на границите. Това, че ние се поставяме в зависимост от тази страна, няма нищо общо с демокрацията, с правата на жените, с свободата на медиите, неща, които са факт в тази страна. Странно е, че започваме и продължаваме да преговаряме с тази страна. Странно е, че игнорираме проблемите в Турция. Въпросът е дали се жертват само германски ценности или европейски ценности. Във всички случаи такова не е бъдещето на Европейския съюз. Господин Артуи. Когато на Европейският съвет се появи министър-председателят на Турция може би и пристъпваше с очакването, че ще се срещне с европейското правителство. Само, че всъщност дойде на капала черши. Никой нямаше смелостта да вземе решение, а просто се пазариха. В момента, в който англичаните заплашват, че ще излязат, Турците от другата страна пък заплашват, че ще влязат. А какво правим ние? Даваме условни отговори. Защо? Как стоят нещата в момента? Централизираме или не централизираме управлението на молбите за политическо убежище? Имаме или, или нямаме гранична служба? Европейците все още нямат достойна за вяра външна политика, която може да разреши световните проблеми или поне да помогне. Аз се срамувам от тази Европа, която се отнася различно към Сирия, към Ливани, към Йордания. Колко време още ни трябва, за да може Европа да заеме достойно място в историята на човечеството? Следващият съвет ще бъде исторически. Благодаря. Onorevole Рангел, ви prego di rispettare il Господин Рангел, моля ви да се справи, да, да не отнемате повече време от необходимото, защото в един часа има предвидено гласуване. Благодаря, господин председател. Искам да започна с следното съобщение. Сега в момента встъпва в длъжност новият президент на Португалия и ясно взе отношение за ценностите, които ще защитава по време на мандата си. Същото се отнася за нас тук в Европа. Трябва да защитаваме хуманитарните и идентични ценности на Европа. Какво значи това на първо място? На първо място значи, че трябва да посрещнем с отворени ръце търсещите политическо убежище, бягащите от хуманитарна криза и същевременно да помогнем на Гърция. Приветствам факта, че сега се освободиха допълнителни средства за Гърция. Друго, което е не по-малко важно, е отговорът на това извънредно положение, което ще дойде от НАТО. Най-важното, разбира се, си остава с Европейският съвет на 17-18 март. Тогава трябва да създадем европейски полицейски корпус, който да пази европейските граници. Това е първата стъпка по посока на нашата обща сигурност. Последното изслед... изследване на Бертолт показва, че 75% от европейците са за създаването на общи европейски е, правоохранителни сили, които да опазват границите. Освен това, политиката външната политика за също толкова брой европейци трябва да бъде с общ наднационален характер, а не е сума само от национални външнополитически приоритети. Това са 75%, 80% от европейците в цяла Европа. Дори и в тези държави, които най-много бият от бой от европейската идея. Дори отговорилите на анкетата в така наречените вишеградски държави са около 57 до 60% на брой в защитата си на тези ценности. Благодаря. Грация, президенте. Европа... Госпожа Тая, благодаря. Европа е разделена. И ние преговаряме с Турция от позицията на слабия Беженци идват в Европейския съюз, но ние имаме и други проблеми, проблеми, които не може просто да отърсим и да ги прехвърлим на, на, на други страни. Има много противоречиви въпроси. Разпределението на беженците, например. Това е много важна точка. По нея трябва да има споразумение. Как да се разпределят бежанците от е, Турция. Това може да стане само ако има общо европейски подход. Трябва да изпълним ангажиментите си и те трябва да бъдат приложени от европейските институции. Холандското председателство също подчерта, че Важно да помним, че има много беженци, които са в Европейския съюз, те не могат да бъдат върнати в Турция. Има много беженци в Гърция, които са преминали през ужасяващи препятствия. Ако те бъдат върнати в Турция, това ще е все едно да ги изпратим в ада. Не може да го приемем. Господин Царадил. Две познамки. Господин председателю, искам да кажа две неща за срещата на върха. Ще започна с положителната страна. Добре е, че забелязваме усилия да се отделят сирийците от останалите беженци, да се отделят от нези, които бягат от война, от економическите мигранти. Има известен опит да се направи нещо за хората, които се намират в Турция, и да не се допусне 3 милиона души допълнително да пристигнат тук в Европа. Те имат също достъп до пазара на труда в Турция. Това ще струва нещо за Европа, но това е нещо, което можем да направим, за да могат хората да останат там, а не да се придвижват към Европа. Сега към лошата новина. Правят се опити да има размяна един срещу един. Тези, които са в Турция, срещу други. Това е връщането към нефункциониращите квоти. Това също засяга националния суверенитет. Това е социално инженерство. Това е смокиново листо за солидарността и не решава нищо. Госпожа Сомер, благодаря. Уважаеми колеги, ние имаме обща политика за убежището, имаме съответните закони. Въпросът е обаче, че държавите членки, поне много от тях, не искат да спазват европейското законодателство така, както са го приели. Те не искат да се придържат и към международното право. Даже още по-лошо, те го игнорират. Ето защо сме в тази ситуация. В тази ситуация ние зависим от предложението на Турция да задържа, да приема обратно беженци и да ги разменя. Това е един дяволски план, така ли е? Това в този план в съглашение ли е с международното право? Какъв е имича в такъв случай на Европейския съюз, ако това споразумение наистина се сключи? Е, тази картина е ужасяваща, но за нея са отговорни онези държави членки, които не искат да водят една солидарна солидарна политика за бежанците. Например, Австрия. Австрия се отказа да даде помощ на хората, които я заслужават. Това е отказ от международното право. Естествено, Турция иска в замяна нещо. Ние също бихме го сторили. Но, уважаеми приятели, Какви са, какво означават тези 3 милиарда евро? Да, звучи много, но колко пари отидоха в Гърция? 6 милиарда евро са нищо в сравнение с това. 6 милиарда евро са нищо, когато си помислим, че всъщност ние би трябвало да отговаряме за тези бежанци. Да, не е хубаво да плащаме за бежанци, които да бъдат държани надалече от Европа, но, но е, нещата не могат да се случат по друг начин. Ето, дясно популистите също подклаждат огъня. Всъщност, екстремно десните сили са отговорни, са съотговорни за тази криза. Задача на парламента е това споразумение с Турция, което, от което наистина имаме нужда за ние. Ние трябва да се погрежим това споразумение да съответства на нашите органи. Без нас няма да има споразумение, няма да има и визова либерализация. Не забравяйте това. Благодаря. А, госпожа Зипел, как се държим с бежанците? Извън Европа може да има също сигурни места за бежанците, но резултатите от понеделник усилват впечатлението, че Европа се затваря. Балканският маршрут ще се затвори, бежанци ще бъдат връщани в Егейско море и освен това презаселването на бежанци от Турция в Европа е все още отворено. Ние сме зависими. Зависими сме и Турция го използва. Защо? Защото националните политици и десните политици е, националните политици все повече се ориентират е, под дясната политика, под десните политици. И все по-малко граждани се ангажират за бежанците. Следващата среща на върха трябва да доведе до успех. Успех по отношение на една хуманна политика за беженците, уважение на човешките права и демокрацията. Госпожа Суица. Хвала vam lijepo, gospodine predsjedniče. Mogu reći da Много благодаря. Аз бих искала да кажа, че по пресата четем напоследък положителни вести за това, че балканският маршрут ще бъде затворен скоро време. Моята държава е на този така наречен балкански маршрут. Това е хубаво за нас, но а, лошото е, че това продължава да си бъде една страшна хуманитарна трагедия. Няма всъщност повод за радост. Не можем да спрем притокът под претекст че спираме пътя на терористите. Може да има такива, но има и жени, деца, мъже, които бягат просто за да се спасят. И това не е сделка. Това е начало на процес, който трябва да се договори внимателно на следващото заседание на съвета. Не бива да подписваме празен чек, без да знаем точно какво се случва в Турция. Преговорите, които води Турция с Европейския съюз за бъдещо членство са си едно, а всичко останало свързано с евро... управлението на беженските потоци е съвсем друго. Те не трябва да бъдат смесвани. Разбира се, че съм съгласна с твърдението, че миграцията следва да бъде легализирана и това означава повече средства, 6 милиарда за момента, които трябва да се наберат от европейските държави членки и да бъдат пратени на Турция. Но не само паричните потоци са разрешението за миграционните потоци. Трябва отново да се върнем към идеята за общо управление на сигурността на европейските граници. Радвам се, че отново се придвижаме в тази посока. Всичко, всички останали усилия в противен случай ще си останат в суе. И Гърция, разбира се, Гърция също се нуждае от помощ, за да се измъкне от тази клопка, в която е попаднала заради географското се положение. Благодаря. Господин Пападакис, ясно е, че Европа няма нито силите, нито средствата, за да се спази с, справи с проблема с бежанците. Европейския съюз, както и Турция, имат своята отговорност. Но има поддаване на шантажа на Ердогат, Ердоган и се пожертват всички ценности по неясни за нас причини. Европа вече не действа на базата на принципите и ценностите, върху които е изградена, а на частни интереси. Забравена е сигурността на Европейския съюз като цяло, издигат се бариери на националните граници, Остава се много хора да загиват в Средиземно море, без ние да се заемем с проблема като едно семейство, както и изисква европейското единство. Ние трябва да, да вземем решение да приемаме всички бежанци, които идват легално по сухопътните маршрути. Благодаря ви. Господин Кефалоянис има думата. Благодаря. Това не е само европейски проблем. Проблемът с беженците е международен проблем. Ясно е, имаме нужда от европейско решение, добре, но имаме нужда и от международно решение. Обединените нации също трябва да се включат и това е причината, поради която ние имаме нужда от повече Европа, от по-добра Европа, от задълбочена Европа, от укрепване на демократичните ни институции, както обаче е, укрепване и на е, паричната и финансова интеграция. Ние няма да издадем бланко чек на Турция. Не бива да се включваме в един пазарлък с Турция. Трябва отношенията ни на, с Турция да почиват на партньорство. Е, и това, в това партньорство трябва да бъдат включени всички държави членки с цел укрепване на европейските външни граници. През 1992 година бе подписана Международната конвенция за моретата, но тази конвенция не бе подписана от Турция. Тя трябва да спазва, т.е. Турция трябва да се съобрази с тази конвенция. Освен това, трябва да възстановим Шенген, защото международното право в този смисъл е застрашено. Трябва да се вземе решение на европейско равнище, което да почива на солидарността в Европейския съюз. Като солидарност имам предвид да бъде оказано най-вече на страните, които най-силно страдат от беженската криза. Срещата на върха на съвета се надявам да доведе до успех и да предложи нужните решения. Благодаря. Гърция Перес. Благодаря, господин председател. Преди една седмица чухме господин Туск да предупреждава емигрантите, че няма смисъл да идват в Европа. И страдахме. Страдахме преждевременно. Сега вече знаем точно какво има предвид и пак страдаме. Това споразумение, до което сме стигнали, е всъщност в пряко нарушение на човешките права. Хората са всъщност стока, и Турция е превърната в огромен каменен довар, който заплащаме с цената на милиарди евро. Жени, срещу които се използва сълзотворен газ, деца, които се давят, родители, които ги оплакват. Какво е решението, което предлагаме? Да ги върнем обратно, да ги върнем обратно към Турция. Ама че решение, какъв срам! Има още време, слава Богу. Чуват се гласове тук в Европейския парламент, които желаят да се промени това решение. Моля, мислете за хората, мислете за Европа и за срама, който може все още да се измие от нейното лице. Е, е Слушайки дебата, съм малко задачен. Мисля се, ако Европейския съюз го нямаше, какво ще се случваше с мигрантите сега? Дали отделните държави е, ще се опитат да сключат споразумение с Турция, дали Обединените нации с всичките приказки там ще предложат 6 милиарда на Турция, дали ситуацията ще, ще да е по-добра или по-лоша. Моят отговор е, че ще бъде по-зле. Европейският е, съюз е, се опитва да решава проблема, който не е създаден от него. Ние искаме да окажем подкрепа на онези, които страдат, които са от други части на света. Говори се за този механизъм един срещу един, но поне това е някакво усилие за решаването на проблема. Един срещу един е по-скоро нещо легално. Това означава редовни, а не нередовни им, иммигранти. Това означава безопасно пристигане вместо рисковано такова. Националният празник на Ирландия, Сейнт Патрик, също е бил мигрант. Той е пристигнал в Ирландия като роб. Може би ще вдъхнови европейските лидери да намерят вярното решение. И така, стигам до необходимостта да се засили контрола и да се обезопасят в по-голяма степен границите ни. В а, времена на мир и на война границите трябва да бъдат еднакво, еднакво защитени. Другия въпрос е, ако държавите членки кажат, че има максимален брой, който да приемат, това ще диктува какво ще правим. Ние искаме да сме практични, искаме да помогнем, но поне да знаем, че вървим във вярната посока. Без Европейския съюз, къде ще се намираме при тази криза? Това е въпросът, който трябва да се поставиме. Благодаря. Колеги, закъсняваме изключително много. За това няма да допускам повече въпроси по процедурата синя карта. Затова ми моля също да спазвате времето си за изказване. Госпожа Берес. Да, очакваме резултатите от този съвет на 17-18. Разбира се, че не само Турция зависи бъдещето на Европейския съюз. Ние имаме наш, нашата отговорност, носим си я, те са наши клиенти, така да се каже. Никой не се залъгва с мисълта, че Решението ще дойде само ако връщаме беженците обратно към Турция. Европейският съвет, който се проведе съвсем неодавна, точно това ни показа. Господин Домбровскис е, посочи всъщност, е, че причините се коренят и в економическото положение на Европейският съюз. Това е сметката, която сме длъжни да платим за економическата криза. Ня, няма как да се приемат емигранти и освен това да се гарантира прилично е, жизнено равнище и стандарт на нашите собствени граждани. Това е поне много трудно за постигане. Разбира се, разбира се, че солидарността ще ни помогне, но тя не е безкрайна. Благодаря. Кире Проедре, πιστεύω ότι автодевро το Господин Кристофоро, аз мятам, че Европейският парламент представлява народите на Европа. Сега, по отношение на бежанците и по отношение на, отнош... на, на Турция, а това не са теми, които засягат само държавите членки. Това е международна тема. Другите страни също би трябвало да подкрепят европейските страни, защото проблемът е всеобщ. Що се отнася до евроскептиците, до трафикантите, искам да кажа, че Европейският съюз ще може да намери решение. Що се отнася до Турция? Какво е направила Турция до момента за бежанците? Нека напомня, Турция е част от проблема, защото поради своята политика тя заостри кризата още повече. Кризата с бешенците. Хората, хората искат да продължат по балканския маршрут, искат да отидат в Гърция, защото не искат да останат в Турция. А сега Ние се опитваме да се споразумеем с Турция, а Турция от своята страна се опитва да използва своята позиция и да ни изнудва. Трябва да покажем, че в Европейския съюз въжат правила. Турция не може да иска да се ускорят преговорите за членство, да се отварят все повече глави. Ние знаем какви са правилата при нас и трябва да настояваме те да се спазват и от Турция. Ние не може да бъдем изнудвани от Турция. Ако Турция не приеме протокола от Анкара и не приеме кипърската демокрация, то Турция не е наш партньор. Господин Нидермюлер. Срещата на върха в понеделника ни дава основа за бъдещи действия но те ще бъдат ясно очертани на 17 и 18. Решенията ще са трудни, ние трябва да помогнем на Гърция, но има някои неприемливи компромиси в споразумението с Турция, тъй като ние не проявяваме достатъчно смелост в политиката. Има прояви на егоизъм от страна на някои държави членки, които блокират някои политики на Съюза твърдят, че Европейският съюз е безсилен, но всъщност те са онези, които не спазват изискванията и блокират действията на Европейския съюз. Е, общите европейски системи трябва да функционират добре. Не можем да създаваме една ксенофобска затворена Европа. Господин Келъм. Уважаеми господин президент, колеги, това е всъщност най-малкото зло. При вида на каналджиите и това, че не можем да ги овладеем и при положение, че тези каналджии не рядко са във връзка с, с терористи, това решение, до което сме стигнали, всъщност не е чак толкова лошо. Смятам също, че съветът следва да поддържа линията на това предложение, което вие е, днес формулирахте, госпожо министър, госпожо министър за контролът на някои конкретни горещи точки, както и контролът на границите, общият контрол на границите. Там са необходими не само сътрудничество, а и повече средства. Същото се отнася и за северо-источните ни граници. Има много нелегални на руска територия и най-вероятно и Русия ще се опита да дестабилизира Европа. Сега, по повод за защ, пакета за защита на данните. От още декември месец получихме уверение, че това ще бъде така и нещата се случват по посоченият начин. Искам да попитам какво ще се случи обаче с пакета за цифро, единия цифров пазар. Дали това е предвидено да се приключи преди края на холандското председателство. За сега в съвета нещата са сякаш забавени заради другите приоритети, но може да не се дължи само на това. Благодаря. Председателят на съвета Туск обяви в понеделник край на нелегалната иммиграция. Повече за успокоение на европейските граждани, отколкото да каже истината споразумението с турция няма да спре хората бягащи от войните и мизерията нито да ограничи влизането им в европа. не зная какво ще решите на следващия съвет но докато водим тези дискусии хиляди хора затънаха в калта на идомени, а страните от така наречения балкански път хлопнаха вратите пред тях. и не е ли наясно съветът че политиката на гасене на пожари нищо не решава защото след гърция и балканския път ще има други маршрути българя албания? как си представяте тази размяна един за един сириец с какъв човешки фактор с какъв финансов и административен? какви са гаранциите от турска страна за пресичане на трафика на хора към всички европейски граници след като страната пред погледа на властите се развива паралелна доходна икономика която не ограничава а стимулира каналджийството? това са само част от въпросите които стоят на дневния ред и на комисията и на съвета и отдавна много отдавна чакаме техните отговори. Господин Левандовски. Тази седмица най-сетне получихме добри новини, новини, свързани с миграцията и економиката. Има доста неща, обаче, които ни кара да се е, чувстваме безсилни и има също засилване на популистските движения. В началото проблемите бяха повече на из... в е, е, източната част, после бяха пренебрегнати проблемите на някои е, държави, като Малта, също е, остров Лампедуза. Много сирийци намериха послон в лагери в Турция, Ливан, Йордания. Говори се за спасяване на Шенген. Ние сега даваме по-конкретно изражение на сътрудничеството ни с Турция и имаме известни шансове да намерим политическо решение на проблема в, Тур... в Сирия. Туска заяви, че е настъпил краят на нелегалната миграция. Надявам се да е прав, защото иначе ще ни струва много скъпо. Благодаря. Проблемите в структурата и начина на действието на Европейския съюз са до и известна степен също виновни за случващото се. С часове се обсъжда така се получи и по време на последният е, съвет, само че не винаги присъстват е, всички ангажирани лица, като например заместник председатели и други. Много често, може би, е по-добре да се четат вестниците, политико, например, отколкото да се разчита на същинския дебат. Информацията е по-пълна в пресата. Господин Юнкер би трябвало да бъде тук защото той бе на последният съвет, следователно той трябва да ни се отчете за неговото протичане. Четем, освен това, че това е най-тежката хуманитарна криза след Втората световна война. Е, това трябва да ни посочи, че отговорността, която носим е историческа. Благодаря. Искам да кажа следното. Наистина е жалко, че председателят Туск и председателят Юнкер не са в момента тук. Жалко е това. Жалко, е, особено когато всички, които сме тук в момента, поне голяма част от нас смятат, че Европа отстъпва, абдикира, ако мога така да кажа, от отговорността, която носи. И това как го разбрахме? Разбрахме го кой както можа, а не защото съветът ни даде информация. Това споразумение е съмнително. Съмнително е в морален смисъл, съмнително е и еф... що се отнася до ефикасността му. Кажете на господин Туск, че е невъзможно да не се запише нито една единствена клауза за зачитане на човешките права. Как може да се пропусне едно такова нещо? Днес какво ме вълнува мен? Вълнува приветстваме факта, че държавите членки, съвета и комисията най-накрая трябва да се вслушат, най-накрая да чуят, че има на света хора, някои от нас тук в тази пленарна зала, които смятаме, че хората са важни и че не всички сме поддръжници на тая Европа, която се рисува по съветите. Благодаря, господин председател. Този съвет се съсредоточава върху заетост, конкурентоспособност, миграция. В този контекст е много важно да нямаме фалшиви и грешни диагнози. Не миграцията обостря кризата. За това е виновна социалната и економическа анемия в Европейския съюз, липсата на солидарност. Липсата на солидарност именно провокира кризата. В рамките на европейския семестър комисията изпраща препоръки към държавите членки, особено към в страните, които са изложени на, парадокса, на асиметрични шокове, за тези страни тези препоръки не са валидни. Има макроекономически баланси и те трябва да бъдат преодолени, така е, но от друга страна се говори за централизация на структурните реформи. Трябва ни повече визия за Европейския съюз, за да преодолеем предизвикателствата. Господин председател, аз се надявам, че това споразумение ще доведе до оперативно споразумение, защото до сега не съм видял по-добро решение. Но трябва да отчитаме реалностите. Турция и Европейския съюз имат различни асиметрични, понякога противоречиви интереси по отношение на беженската криза и на войната в Сирия. Това води до неяснота, което е опасно и то в неподходящ момент. Това може да доведе до провал. Европа иска да предотврати пристигането в Европа на беженци и е готова да осигури средства за това. Турция кандидатства за членство в Европейския съюз. Большинството са против членството на тази страна. Аз съм сред младсинството, което има по-различно мнение. Но правителството на Турция става все по-авторитарно. Турция има единен фронт, единна позиция Трудно е да се кажат нещата с истинските им имена, но е необходимо да се направи и да се изгладят различията между двете страни. Благодаря, господин Пикола. Благодаря. След 6 е, години войната в Турция, в Сирия се превърна в най-страшното хуманитарно нещастие сред, втор, след Втората световна война и при това вече се отразява върху върху функционирането на самия Европейски съюз. Изглежда, че имаме най-накрая план за действие. Е, посрещам, приветствам някои точки от съдържанието на този план, но не смятам, че той трябва да бъде използван, за да се манипулира тази хуманитарна трагедия за нечи интереси. Положението на човешките права в Турция е под всякаква критика и се влушава все повече и повече. Така нареченият балкански маршрут вече е затворен. Какво се случва с хората? Те се тълпят на македонската граница с съответния натиск, който проистича от това върху нашите граници. Госпожа Жил, благодаря. Е, ето имаме още поредния поредната среща на върха. Но вместо дългосрочна стратегия, вместо да се справим с проблемите, какво правим ние? Ние делегираме задачите на Турция. Аз специално съм много загрижена за цената. Не цената в евро, а цената като стойност, морална стойност. Ние загърбваме свободата на медиите от страна на турските власти. Не може да игнорираме турската армия, която наказва населението в югоизточна Турция. Либерализация на визовия режим, ускоряване на преговорите с Турция ще накърнят нашия имидж на световната сцена доверието в Европейския съюз ще отслабне това доверие, от което имаме нужда, за да осъществим стабилност в региона. Господин Граматикакис. Уважаеми колеги, за да се справим с а, трагедията на беженците, ние сме склонни да говорим красиво. Говорим също и за сътрудничество с Турция. Гърция спазва ангажиментите си, но Турция не прилага съществуващото споразумение към момента и непрекъснато поставя нови искания. в ориенталски дух, води пазарлъци. Но а, трябва да се поемат от нейна страна отговорностите, които тя има за към а, беженците, да се облегчи положението на гръцките острови. Европейския съюз трябва да разбере, че сътрудничеството на Европейския съюз е важно условие, за да се намери решение, но е, това не означава да се отвори вратата на Съюза за Турция. Ако очите ни не служат е, да виждаме, поне е, можем да плачем с тях. Благодаря. Днес е хубав ден, каза вчера Ангела Меркел по повод на преговорите с режима на Ердоган. Това е вярно, но с определени интерпретации и оценки, защото тази добра новина, този добър ден е за търговците на капалъчърши и на каналджиите. Не Решението, до което сме стигнали, е много прилича на тържищата на роби. Един вътре, един вън. Като че ли Меркел и нейните колеги в съвета не са на едно и също мнение. Орбан отново размахва плашилото на ветото. Вчера казано накратко, съвсем не беше хубав ден и от отдавна няма хубави дни за човешките права. Крайно е, е да се, време да почнем да се държим достойно. В Европейския парламент и в съвета и са представителите на държавите членки. И те се опитват да се справят с проблема, проблем всъщност, който се акумулира от десетилетия. Но проблемът е структурните фондове. Много хора не виждат, че нещо е постигнато с Турция, но то е много трудно приложимо. Ролята на Ердоган в Сирия и в целия регион не се взема предвид. Не се взема предвид и ситуацията с човешките права в Турция. На следващо място, политическата култура в Европа трябва да бъде опазена. В Гърция виждаме, че освен тежката ситуация на страната, има и хиляди бежанци, няма предварително решение за това. Имаме нужда от солидарност. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Ще ви помоля да бъдете много кратки. Благодаря. Госпожа Шудрова, господин комисар, уважаема госпожа министър, радвам се, че тази година Европейският съюз очаква по-слабо увеличаване на броя на беженците. Следва също да имаме предвид, че е необходим и повече економически растеж. Държавите членки трябва да приложат повече мерки за насърчаване на растежа. Споразумението с Турция не е единственото решение. Има и други аспекти. Ние трябва да работим за мира в Близкия изток, за защита на външните ни граници. И когато се реши как да бъдат разпределени 3 милиарда за Турция, да имаме представа точно как ще се използват тези средства и да имаме контрол върху тях. Този, тази размяна един срещу един е един а, начин за спиране на незаконната миграция. Ана Гомеш. Турция трябва да бъде част от решението, но се оказва съжаление, че е част от проблема не само заради съучастието си с каналджиите, а и за подклаждането на конфликти в южната си част и съседните Сирия и, и Ирак. И това в крайна сметка се превръща в безрамен шантаж от страна на Ердоган. Какви са нашите ангажименти? Какви са, какъв е нашият нравствен дълг? Със сигурност не е да търгуваме с хора в замяна на либерализиране на визовият режим. Някои от деянията на Ердоган са направо против кюрдите, собственото му население и пресата. А да не забравяме, че именно кюрдите са главните борци в редиците срещу Даеш. Наистина е срамен този пазарлък. Един спасен, един осъден. Как може съветът и комисията изобщо да продължават и да не се червят от срам от собственото си поведение? Как може да се държат с хора, които бягат от смърт, като с добитък? Госпожа Томашич. Благодаря. Още от началото казвах, че проблемът с миграцията трябва да се реши в страните на происход, в Ирак, в Сирия. Трябва да работим с партньори от региона. А, сътрудничеството с Турция можеше да бъде стъпка в правилната посока. А, Турция наистина приема много голям брой сирийски беженци. Това е така, признаваме го, но Анкара използва своята криза за, да, за, с цели на изнудване и с цели на а, застъпване и на поощряване на развитието на своите интереси. Така кризата няма да се реши. Не може да очакваме чудеса. Мисля, че е настъпило времето, когато европейските страни трябва да покажат, че могат да решат, е, да решат проблема с координирани усилия. Благодаря, Яковчич. Давам договор. Това споразумение е добре, по-добре да имаме половинчато споразумение, отколкото а, да няма никакво решение. Ние виждаме какво е положението по Балканския маршрут. Някои държави, които не са членки на Съюза, Македония и Сърбия в частност, са направили повече, отколкото някои държави членки. Някои страни издигат огради отбудливат тел. Аз призовавам да се обърне внимание на случващото се през последните месеци. Това е срамно, особено по границата между Словения и Харватия. Има драматично положение на гръцко-македонската граница. Трябва да помогнем и на двете страни. Родригес. Господин Родригес. No, no, no, no. Сенра Родригес. Сенра Родригес, госпожа Сенра. Gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, следващата седмица на заседание на Земеделският съвет, когато обсъждате трудовата заетост, моля да не забравяте кризата в земеделския сектор. Криза, която в момента е разпънала на кръс овощарството и производство на зеленчуци, мляко и месо. Комисар Хоган предлага решения за кризата на млякото, но тези решения са само още една иллюстрация на неговата немощ и на това, че не може да се справи с кризата. Моля отново да се регулира млекопроизводителният сектор. Това ще го спаси. Не е важно само да разкриваме нови работни места. Важни за статистиките са и работните места, които загиват. Моля да не забравяте селските стопани. Престанете да ги измъчвате, защото с тях ще изчезне целият ни съскостопански сектор. Господин комисар госпожо Пленишхаш, господин председател. Разбира се, че Турция е проблем, но Европа е не по-малък проблем и това ни вълнува. Ето ме тук, погледнете ме, казва ораторе. Значи, Европа не е само сбор от национални интереси. Кой представлява Европа? Със сигурност съвета не представлява Европа. Европът, т.е. съветът се е отказал от е, общностните интереси и назначаваме Турция за главен пазвантин. Друга държава членка, Гърция, е превърната пък в зандан, за да не може никой да излиза оттам. Това са е, заплахите които ни грузят. Има още една държава членка, 29-та държава членка, която се нарича Европа. И Европа има право на вето. В противен случай ще се върнем към 30-те години. Знаем, че решенията ги взимат на друго място, но не може повече да позволяваме да ни се подиграват на нас, на нас европейските избраници. И моля съвета и комисията да не забравят това на следващите си срещи на върха. Думата има комисар Хан. Благодаря, господин председател, госпожо министър, дами и господа. Благодаря за оживения дебат, за, особено за колегите, които се включиха в него. Да, наистина имаме нужда от политическо решение в Сирия, имаме нужда от решение на бежанската вълна, имаме нужда от защита на външните граници всичко е вярно, но има, но, но най-вече имаме нужда от краткосрочни решения. За тази цел трябва да осъществим едно функциониращо споразумение с Турция. Мисля, че понеделник, миналият понеделник, беше много важна стъпка. Стъпка в посока на устойчивостта на това споразумение. Този ден ми показа, че може да има европейско решение, само ако всички засегнати страни подкрепят това решение. Всички страни трябва да вземат част в това решение, но всички след вземането на решението трябва да понесат своята отговорност. В противен случай няма да постигнем успех. Това ни показа миналият понеделник. Съвсем накратко искам да се спре на някои коментари. Визовата либерализация. Визовата либерализация, както и продължаването на преговорите, искам по тези точки да ви убедя, че комисията няма да подкопае човешките права, стандартите, върховенството на закона. Това няма да е цената. Който иска да следва Европейският съюз, трябва да се придържа към нашите правила. Това си остава наш критерий. Ние нямаме специални тарифи за страни, които просто искат да станат наши членове. Не, преговорите ще са сериозни и ще отговарят на нашите критерии. Сега, визовата либерализация в момента е част от споразумението за реадмисия. Това, тази част ще въжи. Само ако в Европа не се дава убежище повече на а, турски граждани. На следващо място парите. Парите за Турция се управляват директно от нас. Ние сме изплатили част от тези средства. Не е вярно, че турските власти не са видели нищо от тези парите. Аз бях в Анатолия миналата седмица, бях в беженски лагери и трябва да кажа на турското правителство и трябва да поздравя турското правителство и международните организации за тяхната грижа за бежанците. Бежанците имат всичко. Училища, супермаркети. Видях 3800 палатки, в които живеят над 16 000 бежанци и те живеят при добри условия. Трябва да ви кажа, че с тези средства с около 40 милиона евро успяхме да обгрижим над 30 000 беженци в Турция. 55 милиона евро помогнаха на 2000 беженски деца да посещават училище. Тоест, Вижда се, че с сравнително малко средства парите в региона, извинявайте, с, пари, с ма, сравнително малки средства може да променим много живота на, на беженците. Говорих с беженци от Анатолия. Всички казаха, че не искат да идват в Европа. Всички искат да се върнат колкото се може по-бързо в Сирия. За това трябва да осъществим едно политическо решение и трябва да помогнем на тези хора, които живеят в тези беженски лагери, да живеят в едини достойни условия. Трябва да им дадем перспектива, трябва да, да дадем възможност на децата там да посещават училище. Освен това, трябва да мислим за економически мерки, така че беженците сами да могат да работят. Уважаеми дами и господа, Понеделникът беше, миналият понеделник беше много важна стъпка, но председателят Туск има още работа да свърши. Преговорите продължават и много се надявам, че той ще бъде подкрепен от солидарността на държавите членки, също солидарност и при прилагането, приложението на взетите решения. Председателят, колеги, ако обичате, запазете тишина, а сега съветът има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Както казах и тази сутрин, повече работа е необходима с Турция. Затова лидерите възложиха на господин Туск да изготви подробностите на споразумението с Турция до съвета през марта. На този етап не може да се отговори детално на всички въпроси. Европейските държавни и правителствени глави ясно заявиха в своето изявление, че ще спазват международното и европейско право при изготвянето на споразумението. Съгласна съм с господин Вебер, че всичко трябва да се извършва в партньорство с Турция, да няма взаимозависимост. Нека да сме наясно, целта не е просто да се сложи край на идването на беженците тук, а да се премине от незаконна към контролирана законна миграция, да се сложи край на случаите, когато беженци губят живота си, пресичайки Средиземноморието. И така ние ускоряваме работата по пътната карта за либерализиране на визите, без да занижаваме контрола. Също говорим за отваряне на преговорни глави. Разширяването и либерализирането на визите се, се базират на условия, така че ние няма да занижим изискванията, такива каквито съществуват. Ние ще се договорим с Турция при спазване на европейското и международно право. Изявлението на Европейския съвет от 7 март ясно заявява това. Ние няма да търсим а, а, съкратени а, пътища за постигане на бързи а, цели. Ние не можем а, да си позволим а, да получаваме другите, както каза господин Рауло. Няма нищо съвършено към момента. Споразумението за реадмисия, което съществува в момента, уч... е, означава, че Турция трябва да връща незаконните мигранти, които са минали транзитно през нейна територия и няма право на обежище. Трябва да се ускори изпълнението на тези ангажименти. Това вече започна с прехвърлянето от Гърция към Турция на близо 3000 незаконни мигранти. Ние очакваме Турция да изпълни международните си ангажименти, да спазва принципа на забрана за връщане. Сега 2,5 милиона беженци вече се ползват от закрила в Турция. И в заключение, Унези, които се позовават на Женевската конвенция, разбирам какво ги тревожи, но искам отново искам да кажа, че няма да прибързваме, няма да загъваме правните ни ангажименти. Също времено искам да запитам, дали сте, наистина вярвате, че сегашната ситуация, при която хората са принудени да извършват рисковани пътувания в нестабилни лодки, дали това отговаря на международното законодателство или националното законодателство. Не считам, че това е така. Ние трябва да направим всичко по силите ни, за да сложим край на този модел, който използват а, трафикантите на хора. Това е наш морален дълг. Господин Камал е прав. А, истинските врагове не са бежанците, а трафикантите на хора. Господин председателю, в заключение, тъй като е малко шумно в залата в момента, бих искала да кажа нещо за изданието Заман в Турция на срещата с министър-председателя на Турция, както и на моя, срещата на моя министър-председател с Меркел и турският министър-председател подчертаха въпроса за свободата на медиите като нещо, по което не може да се преговаря. Така че не забравяме за това. В отговор на госпожа Интвелд искам да кажа благодаря, че ми напомнихте за моите изявления от преди години. Аз продължавам да заставам за тях и мисля, че е доста визионерско е било сега, гледайки от висотата на днешния ден. Имаше предложение за е, европейски решения, тогава ще продължа да настоявам за такива решения и сега. Благодаря ви много. Благодаря, госпожо министър. С това приключихме разискванията по тази точка от дневния ред. Имам съобщение от името на председателя Шулц.